местата си, колеги. Така, благодаря ви. Продължаваме от снощи маратонското заседание вчера, когато гласувахме. Благодаря на всички ви за проявеното търпение и издръжливост е, Иво, по-специално, който лека по лека стана светкавично бърз при натискането на бутоните на апарата за гласуване. То не е проста работа тая. Така, е, вчера прогласувахме всички елементи на така наречения пакет от 6. Жан Пол. Госпожо председател, в началото на заседанието аз отново бих искал да благодаря на преводачите, които вчера свършиха отлична работа и най-вече бяха така любезни да останат близо един час след обичайното си е, работно време. Това бе високо оценено, уверявам ви, от е, депутатите и най-вече от тези, които са им редовни клиенти. Благодаря thank you very much, because I'm conscious they were glued. А, благодаря. Да, аз наистина си давам сметка, че те също не смееха да мръднат от местата си, а, както и ние. Значи, а, изгласувахме всичко, шест, шесте акта от пакета за економиката. От името на социалисти и демократи господин Болман Хърт изрази резерви и поиска резервите относно започването на преговори е, за споразумение към първо четене да бъдат включени в протокола. Аз е, е, посочих, че ние като комисия трябва да вземем решение за това дали да започнем преговори за първо четене, от което не следва, сочих, необходимостта да доведем тези преговори до край. Тоест всичко зависи от хода на преговорите. Така че комисията сега трябва да даде мандат на екипа на парламента за участие в преводите и оттам нататък да се види дали може да се постигне споразумение към първочетене по целия пакет. ние вече сме решили, че нищо не е договорено, докато всичко не бъде договорено. И аз бих препоръчала обичайния екип състав от председателя, докладчиците и докладчиците в сянка, обичайния екип за участие в преговорите, да, да подходим да започнем тези преговори. Както каза господин Болдън, Болдън ние вече сме предвидили е, днес след обед по-скоро един предварителен обмен на мнения, отколкото трилог с председателството на, на Съюза. Те бяха така любезни да, да проявят желание да ни изяснят своята позиция, е, така че би трябвало да откликнем със същата любезност. Разбира се, преговорите ще начинат след празниците вече е, по същество. Така че, моля е, е, комисията да ни даде мандат. Удо вече се изказа. Жан-Пол, желаете ли да кажете нещо по този въпрос? Е, госпожо председател, благодаря бих искал да кажа, че за групата на Европейската народна партия е, ние споделяме е, изложената от вас представа за поредицата от предстоящите е, събития в продължение на 6 години, мисля вече. Такава е установената практика в нашата комисия да се водят преговори преди да гласува комисията по въпроси от економически и бюджетен характер, с които сме обикновено сезирани. Така е, по-добре е, се осведомяват е, различните страни за съответните си позиции и опитът сочи, че това поражда по-голяма резултатност. Както по въпроса за надзора, знаете, след разговори с съвета, стигнахме до решение за спиране на процедурата на гласуване за да може да е, продължат преговорите. Колкото и да не е особено обичайно това, то доведе до сериозни положителни резултати през 2010 година, поради което естествено сме за това неофициалните разговори да започнат колкото се може по-скоро от днес с уточнението, както и вие сама казахте, че целта не е непременно да се стигне до споразумение към първо четене, а да се проведе един разумен разговор в интерес на крайния резултат, в интерес на крайна краща на нашите съграждани. Благодаря. Благодаря. Кей, поискахте думата. Благодаря, госпожо председател. Нека напомня, ние координаторите немалко мислихме в началото на процеса какво да правим и стигнахме до извода, че пакетът трябва да се състои от шесте акта, наистина, и че при това няколко докладчици от различни групи следва да работят колективно, така както правихме и по пакета за надзор. И аз бих била особено разочарована, ако от тук нататък се правят някакви опити пакетът да бъде разделен. Аз разбирам а, огорчението на онези, които не винаги успяват да прокарат своята линия. Нашата група нерядко е била в такова положение, но ние винаги сме зачитали а, вота на мнозинството а, в комисията. Така че е, приканвам е, всички тук е, да имат предвид, че това е само началото на един много дълъг процес. Не е края. Вчера беше една важна отделна стъпка, но така или иначе пакетът трябва да върви напред своята цялост. Удо, вие поискахте думата, но вчера се изказахте. Имате ли какво да добавите? Аз бих искал госпожо председател, да запазя деловия тон, който имаме по принцип тук и да се спра на една разлика. Вчера имаше едно такова настроение на, на тръгване. Много от колегите си тръгнаха, искаха да си тръгнат и в тази атмосфера се изработи едно, една декларация за един мандат за постигане на компромис а, на първо четене. Този мандат има една ясна предпоставка и това означава консенсус по най-важните въпроси. Но най-важната разлика по отношение на пакета за надзора, както каза моят колега, в този нашия пакет няма консенсус, за разлика от този пакет, тъй като има голяма разлика между отделните мнения и ние дълго време аргументирахме против вашата се протива, че трябва да постигнем консенсус. Други колеги също бяха против нашата, нашия стремеж за консенсус. И сега трябва да да признаем, че няма предпоставки за консенсус. Ето защо искам да заявя за протокола, че предпоставките за че, че няма предпоставки за първи компромис преди първо четене. Освен това, искам да заявя, е, че трябва да се занимаваме с по-нататъчната процедура на следващото заседание на срещата на координаторите в Страсбург. Това е най-честно. Мисля, че трябва да ви поправя. Вчера а, спазихме а, нормалните изисквания. Ако ще трябва да пристъпим а, към първо четене, трябва да се консултира а, мнението на комисията, а вие се намесихте. А, аз мислех днеска да говорим по този въпрос, но вие ме преварихте. Става дума за член 70 от правилника. Когато се водят подобни преговори, водещата комисия трябва да вземе решение с мнозинство и приеме мандат, ориентация и приоритети. Ние като комисия вече направихме това. Можем вече да сметаме, че имаме мандат за започване на преговори. Също така искам да спомена 21-во приложение на Кодекса за поведение, където става дума за решението за започване на преговори, където се казва, по принцип парламента трябва да използва всички възможности на всички етапи на обикновената законодателна процедура решението да се постигне споразумение рано в законодателния процес, трябва да взима предвид от характерните особености на всеки отделен въпрос, да бъде политически обосновано, въз основата на, например, политическите приоритети, техническата природа на разглеждания въпрос, неотлъжността на въпроса или отношението на едно или друго председателство към една или друга тема. Смятам, че в нашия случай имаме именно политически приоритет. Съществува също така и елемент на спешност, тъй като се намираме в едни трудни условия на пазара и също така и председателството проявява интерес към този въпрос. И, значи тук не става дума за консенсус, става дума за гласуване с мнозинство и именно така смятам да направя след малко. Имате думата. Е, жалко е това, че сега водим дискусия, която обикновено водим на заседание на координаторите, когато търсим най-демократичното решение. Трябва да кажа, че след като се съветвах с нашето председателство, ще кажа, че обикновено се търси първо четене, ако има голямо мнозинство в съответната комисия. Защо е така? Има много валидна демократична причина. Защото другите комисии не могат да вземат становище по подобни въпроси, това значи, че ни отнемаме възможността да гласуват по ключови въпроси в пленарна зала. В нашата група чухме е, опасенията на представители на различни други политически групи в други комисии, а вчера имаше достатъчно много мнения, които не минаха, поради това, че не бяха в мнозинство, а други бяха прияти с 60 на 40 като проценти. И а, тук имаме един демократичен проблем на демокрация. И искам да посоча следното. Наистина, а, пазарите, а, положение, пазарната ситуация е така, че не можем да чакаме, но въпреки това, става дума за много важен въпрос. По ключови по ключова тема като тази, а, лишаваме нашите колеги от дясната страна на залата да участват в едно съвместно решение. Ако гласуваме с мнозинство днес, ще поемем тежката отговорност да се отклоним от традициите на парламента по въпроса за първото четене, към което се пристъпва само когато има голямо мнозинство. Това не съответства на правилата, които тук що ви прочетох. Няма да започваме обща дискусия по този въпрос. Първанш, съжалявам, но няма да ти дам думата. Ако има някой друг координатор, който иска да се изкаже, ще му дам думата. Ще гласуваме ще имате демократичната възможност да гласувате. Искам да кажа следното. съгласен с, с, с това, което каза Свен. Много важно е демокрацията да функционира както трябва. Но за какво става дума? Ние ще започнем преговори. Искам да подчертая, няма да прибързаме с приключването на преговорите. Ние е, не казваме днес, че сме готови за първо четене. Нека започнем дебатът и ще видим след това. Ще разговаряме и на заседание на координаторите и ако не можем да постигнем споразумение, тогава ще продължим нататък. Ще започнем е, преговори, за да видим дали можем да се съгласим за първо четене мой дълг е да съобща не само на координаторите, но на цялата, на пленума на комисията, как върват преговорите. Това ще правя от време на време, това е нормалната процедура. И сега предлагам да гласуваме. Не перванш, не съм съгласна с... Че ти не беше тук, когато гласувахме. Госпожа председател, искам само да попитам, съгласно кой член отказвате да ме, дадеме, да ме дадете думата, става дума за пленарно заседание на комисията, където трябва да давате думата на всички членове. Ако само координаторите могат да се изказват, тогава това ще бъде заседание на координаторите, а не на цялата комисия. Затова настоявам да ми да бъде дадена думата. Исках да дам предимство на докладчиците и координаторите, но перваш имаш думата. А, а ако искате първо да, да се изкажат докладчиците, ще говоря след тях. Но вие споменахте само координаторите, а не и докладчиците. А, благодаря, че ми дадохте думата. А, вие а, посочите, че става дума за тема, която е а, неотложна в, от политическа гледна точка и че пазарите очакват ние да вземем позиция. А, за много години напред очакванията на пазара са най-лошия показател за доброто управление, на когото трябва да разчитаме за доброто управление. Политическите дискусии, които ние водим и видяхме го вчера по време на гласуването, показаха, че нямаме консенсус. А за Европейският парламент да започне преговори под такова силно налягане, не само от страна на съвета, но и от страна на пазарите за първо четене, това е най-добрият начин да постигнем лошо споразумение. Не дайте забравя, че нашите преговори се наблюдават от е, вън, от всички. Европейския парламент показва мускули, като иска да каже какви трябва да бъдат преговорите. Но защо е това съобщение на, на, на председателския съвет от 10 март за първото четене? Защото става дума за натиск от страна на съвета и то голям натиск. Но тъй като сме разделени, в крайна сметка, винаги парламента оставя решението да бъде взето от съвета. Значи, това е и политически, и демократичен, демократичен залог. А, ако не се възползваме от нашите възможности, нещо, което е право на парламента, ще оставим нещата в ръцете на а, съвета, което а, политически и от демократична гледна точка няма да е правилното решение. Имаме много ясни, категорични позиции Записали са нашите резултати от гласуването по редица от тези позиции. Има много въпроси, по които преговаряме, по които не сме така разделени, както някои е, искат да го представят. Но, разбира се, има и въпроси, по които не сме единодушни, дори и там обаче трябва да се опитаме да постигнем резултати. Елиса, имаш думата. Госпожо председател, мисля, че в такъв момент значението на въпроса очаква, предполага разумни решения от наша страна. И това е простото ни послание. Парламентът е разделен. И то по много важни, не по някакви периферни въпроси. И според мен, онова, което е неотложно необходимо, е да привнесем елемент на мъдрост в този процес. Така че аз убедително приканвам колегите да не прокарват е, със средствата на силата е, едно решение, което е в разрез е, с обичайната процедура е, в парламента и накърнява солидарността е, на депутатите, е, която е основната им сила. Не сме под натиска на пазара. Ние сме поставени под натиск, обаче, който може да сложи край на еврозоната и е, за дълго време да разстрои е, политическата процедура, работата на Съюза. Става въпрос не за економически или финансов натиск, а за политически натиск. И още повече не бива да забравяме натиска, така се каже, упражняван от нашите граждани не бива да забравяме е, какво е политическото е, мнение, какво е общественото мнение в нашите страни и как в немалко от нашите страни вземат връх крайни политически становища. И ние сме призвани да проявим мъдрост като представители на гражданите. Моля да не насилвате нещата, може нищо да не спечелим от това, а, мно, а може много да изгубим, ако се впуснем в преговори без една оточнена и приемлива за повечето от нас позиция. Благодаря. Маркъс? Уважаеми колеги, аз наистина се питам какъв филм гледам. Ние сме в Европейския парламент, където дневния ред се приема с мнозинство. Вчера е, гласувахме с мнозинство 4 часа и половина и не може просто един процедурален въпрос днес е, да при един процедурален въпрос едно, една позиция на малцинството да стане позиция на мнозинството. Искате да е, постигнем обсъждане в пленарна зала, тогава смятам, че няма да постигнете успех по този начин. След като по тази процедура не може да постигнете мнозинство, то ясно е, че каквото и да направите, няма да може да постигнете мнозинство и трябва този резултат да го приемате. Обръщам се към колегите, приемете резултата такъв какъвто е. Няма е, чрез процедурални въпроси да постигнете успех. Няма да имате солидарност, няма да постигнете солидарност по този начин. Благодаря, Робърт. Вие поискахте думата. И след това, ако няма други а, докладчици или докладчици в сянка, които желаят да се изкажат, ще сложа край на изказванията. Ще гласуваме след това. Колеги, ще бъда съвсем накратък. Ще бъда съвсем кратък. Е, ние всички е, сме печелили и губили при гласувания. Само едно нещо искам да кажа. Много е важно е, да отидем колкото се може по-бързо в пленарна зала с този пакет. Е, така всички депутати ще имат възможност да се изкажат по тези важни въпроси. И може да се получи така, че това мнозинство, което видяхме вчера, ще се, ще се потвърди в пленарна зала, но това ще е вече демократично решение на един демократично избран парламент. А в момента какво имаме? Имаме решение, които се вземат от дози на хора, които а, обсъждат нещата с комисията, с съвета. Процедурата не е прозрачна и резултатите са понякога достойни да бъдат поставени под въпрос. Така че решението според мен е да се обсъди въпроса на колкото се може по-бързо в пленарна зала и след това Нашите преговарящи ще са по-ефективни, когато е, имат за себе си обсъжданията в пленарна зала. Благодаря. Уто, if you want to interrupt your own... Утър, ако искате да прекъсвате своите, не мога да ви спра. Аз имам обака за промяна на дневния ред, госпожо председател. След като не може да постигнем съгласие тук, нека да е, преминем към доклада Шваб и нека в пленарна зала се дефинира мандата. Това би било най-изчистения подход. Може би колегите от другите политически групи могат да приемат това демократично предложение. Вече Жан Пол предложи да гласуваме. Да, е, госпожо председател, мисля, че е, този е, спор вече трае достатъчно дълго. Както казва Маркус Вебер, има мнозинство, то трябва да заяви своята воля. Няма никаква надежда за постигането на консенсус. Когато може, може, но днес позицията е повече от ясна. Тя е резултат от няколко месеца преговори и аз не смятам че а, разискванията в пленарната зала, предвид, че все същите депутати а, ще се изкажат и там а, биха променили а, нещо. Значи по някои въпроси, както и вие казахте, госпожо председател, мнозинството е сериозно, значително. Тоест има въпроси, по които почти е постигнат консенсус и разговорите с съвета ще ни дадат възможност по-добре да определим рамките, в които бихме могли те първа да маневрираме. Смятам, че е, по-нататъчното забавяне може единствено да дискредитира парламент. И е, ако всичко, което в края на краища може да се каже за Европейския парламент е, че той не е в състояние да започне преговори и да стигне до бързи решения, това едва ли би било е, благовидно за самите нас. Така че аз наистина настоявам, госпожо председател, както и вие предложихте, да поставите на гласуване мандата за водене на преговори, които на първо време, разбира се, ще бъдат неофициални. Но всичко останало, по-нататъчното протакане е, при тези условия на депат, би било неблагоприятно. А, по, по, поиска се е, гласуване. Моля да включите картите си за гласуване и бих искал да напомня на всички, е, е, в случай, че все още някой има съмнение, е, че докладът на Вортман Кол беше 27 на 10, Фе от 28 на 11, 26 на 11 следващия, Ферейра 41 на 4, Хаглан 38 на 5, Форд 25 на 13. Това са резултатите от вчерашното гласуване и според мен това не са малки мнозинства в подкрепа на докладите. Госпожо председател, моето предложение все пак е е, моето предложение за гласуване в пленарна зала беше първо. Uh, Добре, да гласуваме ли първо, дали да е, не гласуваме и да оставим на пленарната зала да се произнесе. Това гласуваме. Моля, гласувайте. Така, един от социалистите трябва да се изключи, трима от НП трябва да се изключат. Че са в повече. Така, сега още трима остават да гласуват обаче. Така, сега прекратявам гласуването и се отхвърля. 14 за, 25 има против. Така че сега вече ще поставя на гласуване мандата за преговори с председателството на Съюза. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. 26 има за, 14 против. Така че ще действаме по мандат. Благодаря ви. И благодаря за проявеното търпение. Сега по дневния ред, като намеря точно къде е той. Благодаря. Моля тези, които напускат залата, да го направят тихо. Сега продължаваме с нашата, нашия дебат, а, а именно точката, която ни предстои, е въпроса за дериватите. Нямаме много време, така че веднага ще дам думата на Вернер Ланген. Искам да ви напомня, моля, моля тишина. Разговорите водете навън от залата, ако обичате. Продължаваме дебатът, който беше започнат в Страсбург. Имам вече списък на записалите се за изказването. Верне, след това Кешвин, след това зелените. Не знам от зелените кой иска да се изкаже, Свен или Паскал. След това Анджелин. И, и аз самата ще се изкажа. Има ли още някой, който би искал да говори по тази точка от дневния ред? Ако не, Вернер имаш думата. Благодаря. От 9 до 9 и половина трябваше да имаме дебат по този въпрос и вече загубихме 3 минути. Затова ще се опитам да бъда кратък. Най-напред. Вчера от щатите дойде новината и от Гери Генцлер, който беше тук в нашата комисия, че Конгресът е приел този т.е. не е приел, е, а е отложил за 18 месеца приемането на този закон, който ни интересува. Тоест, е, ние не може да приемем една регулация по Базел 2 и американците да се възползват от това, като се откажат от регулирането. Така че това е нещо ново в е, дебата. Е, дериватите. Германия каза, че в март Германия каза, че около 637 000 деревата са били а, търгувани. Половината от тях са били високорискови високо деревати. Това са деривати, е, за които не е ясно дали могат да бъдат допуснати в една разумна финансова структура. И на трето място искам да благодаря изрично на секретарията, е, който много ми помогна в е, обобщаването на повечето от 900-те изменения. Е, много благодаря на секретарята. Имаме първата версия на измененията и след заседанието, след заседанието на докладчиците, след Великденската вакансия ще се опитаме да постигнем компромис. А, това беше от моя страна. Благодаря ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за работата, която е свършил той заедно за своят екип. И радвам се, че ще успее да се порадва и на великденската си вакансия. И въпреки, е, че имаме 977 е, изменения, съществува общо взето съгласие помежду ни. Изглежда, че гледаме в една и съща посока, макар че вървим към целта по различни пътища. Ще спомена два въпроса, които все още според мен не са решени. А, по нефинансовите изключения, които по общо а, съгласие а, трябва да а, могат да използват, използват онези, които а, работят с деривативи, изглежда, че докладчиците в сянка искат да имаме строго дефинирани дефинирани критерии за хеджирането на бизнес рисковете. Съгласни сме с докладчика, че те трябва, това трябва да бъде а, дефинирано от ЕСМА, от Европейския орган а, за ценните книжа и пазарите. А, значи, когато имаме ясно дефинирани изключения, няма да имаме проблеми и а, бизнес операторите ще бъдат по-сигурни какви ще бъдат разходите им и финансовото им положение. И а, моето изменение 488 седи именно а, създаването на насоки, които ЕСМА може да използва за дефиниране на тези критерии. Искам да спомена и въпросът за сегрегацията, за разделянето, ако искате който е свързан с определени технически трудности. Това е един неприятен технически въпрос, а, който изникна на преден план по време на обсъждането на измененията. Мнозина говориха по този въпрос. Става дума да дадем на инвеститорите определено ниво на защита, което те, на което, те, което им се полага. Това също така е известна правна сигурност. При сривът, фалитът на Lehman Brothers инвеститорите, които работиха с техните сметки, нямаха никаква сигурност какво става с техните пари. Дали те не загубиха вложенията си, но знаеха, че средствата са някъде в един общ кюб, но не знаеха точно какво става с тях. По тази причина и аз и много други предлагаме да има опция за клиентите да имат ясно разделени сметки или разделени по клиенти или една обща сметка причината е, че а, за възражение, че това ще струва пари за клиринговите а, къщи. А, те твърдат, че трябва да създадат 6000 отделни клиентски сметки, ако се приеме подобна, а, подобно изискване. Трябва, значи, целият бизнес модел да бъде преразгледан, нова технология трябва да се прило, използва, като се имат предвид че услугата ще бъде в полза на по-предпазливите инвеститори и че това е нещо, за което те са готови да платят, стига на цената да не е прекалено висока. Вероятно, не всички инвеститори ще изберат подобни разделени сметки. Допълнителните разходи ще а, обезкуражат някои, които няма да искат да приемат тази опция. Затова Предполагам това да бъде, а, да бъде а, опция, възможност, а не задължително решение. Съгласна съм с онези, които искат а, та, регламента да обхване колкото може повече а, неща, но трябва да бъдем особено внимателни, когато става дума за тези активи. Защото става дума за проблеми, които може би вече са решени. не смятам, че по този начин ще намалим рисковете в системата. Пазарите, валутните пазари работят с транзакции, които много бързо се разплащат и приключват. Има рискът едната, единият от контрагентите да банкротира е много по-малък. Истинският риск е един от контрагентите да няма да с наличната валута да, платена в ден, да, плати, да се разплати в деня, когато е изключена сделката. сделката. Този риск беше осъзнат много отдавна, беше създадена специалната банка CLS, която да се занимава клирингова банка, която да реши този проблем. Ние това всичко, което искаме, е спецификата а, на търговията с а, валута а, да бъде взета предвид и се надявам, че в духа, в който сме работили до сега и в духа, в който ще продължим да работим като докладци в сянка, ще създадем един практически съразмерен регламент, с който ще можем да работим в бъдеще. Не виждам никой от зелените, който иска да говори по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Аз също имам а, е, някои предложения за изменения. А, е, текстът трябва да е кохерентен, трябва да е съгласуван. Искам да спомена някои точки. Най-напред. Е, централните контрагенти. Този въпрос трябва да бъде разгледан тук също. И за бъдеще трябва да може да се анализират е, конфликтите по интереси. Трябва да има една административна система, която е солидна, с технически структури, структури, които са съответни и освен това трябва да имаме възможност за маржи и за изисквания към капитала. Тези а, е, изисквания трябва да са много ясни. И за най-хубавото би било това да не поражда разходи за бизнеса. И освен това, достъпът. Достъпът не бива да е дискриминаторен, той трябва да е прозрачен и справедлив. Това са аспекти, които трябва да се вградят в системата, за да се преодолее и предотврати едно фрагментиране на пазара и иерархизиране на пазара. И още нещо важно. А, важно е да запазваме документите, документите да се запазват, т.е. докладите, които се изготвят, да се запазват. Това е изключително важно, когато става дума за надзора на пазарите. И още нещо за ЕСМА. Всички съответни компетентни органи трябва да имат достъп до информацията. Това е въпрос за прозрачността и той също трябва да залегне в регламента. А Йорген? Благодаря. Аз също искам да кажа някои забележки от наша гледна точка. Ние признаваме, че докладчикът се опитва да се ограничи върху определени ключови въпроси. Сега виждаме, че има много изключения, които се предлагат в измененията. И аз искам да попитам дали извън борсовите деривати могат да бъдат изключени. Може би от наша гледна точка обаче има проблеми по отношение на рисковете за лихвите и валутните курсове. Тези деривати играят определена роля от наша гледна точка. Те имат едно, един доста, те представляват доста голям обем от, заемат голям обем от пазара, така че не бих препоръчал този, тази област тези деривати да бъдат дефинирани като изключение. И на второ място това са пенсионните фондове. Дали те трябва да бъдат изключени? Аргументира се с разходите за фондовете което би намалило пенсиите. Това може да е така, но от наша гледна точка тези актьори са едни от най-големите актьори на финансовия пазар, така че според нас не би било разумно те да бъдат изключени от клиринговите служби, от клиринговите къщи И още нещо за клиринговите къщи. А, когато те, те ако те бъдат организирани така, както се планира, те ще са много големи структури и това би представлявало съответен риск за пазара. А, трябва да гарантираме висока степен на прозрачност. И всички данни, пазарни данни, трябва да могат да бъдат достъпни до незави... от... за независими представители на гражданското общество. От, та... от... Поради тази причина, ние смятаме, че клиринговите къщи трябва да са публична собственост. И освен това, аз говорих с докладчика по следния въпрос. Би било хубаво търговията с фуражи и с храни да бъде е, забранена за дериватите. От комисията ми казаха, че има такива размишления в тази посока, че има такова предложение. Може би не може това да залегне в диспозитива, но по някакъв начин смятам, че това, този въпрос трябва да бъде включен в нашия текст, защото въпроса с спекулация с храни е много важен. И ако гледаме как върви дебата в медиите, ще видим, че има доста гласове, които се застъпват именно за това, за изключване на спекулацията, за забраняване на спекулациите с храни. Благодаря, Свен. Вие бяхте се записал за изказване, сега сте вече тук. Да, извинявам се, че по-рано не можах да се включа. Аз ще чета, понеже Паскал е нашия докладчик в Сянка и аз всъщност от негово име е, ще се изкажа. Що се отнася до обхващането на дериватите? Е, максимално голяма част е, от дериватите, които се търгуват извън борсово, трябва да бъдат обхванати, когато договорите са стандартизирани, поне 80%. Клидинговото задължение е да обхваща колкото се може повече от тези стандартни договори. А за договори търгувани на борсата, това е факт вече освобождаването от задължението е, за клиринг само за обективно идентифицируеми е, хеджингови договори на търговски риск е възможно. Комисията е, би следвало да определи хеджингови инструмент аналогично на стандарт IRS 39 освен това, е, задължения за отчетност трябва да се въведат за всички участници и всички договори, е, дори за договори, които не подлежат на клиринговото задължение. Е, да не се прилага каквото и да било прагово равнище, под което не се изисква отчетност. Агенцията за борсите и ценните книжа, ЕСМА, би следвало да се свърже с регулаторите на пазарите, за да се гарантира съгласуваност. has led to great confusion about whether it only applies to OTC derivatives in all respects or whether the CCP articles also apply to exchange uh, trade. И а, така а, може да се каже, е, че всички е, е, централни депозитари са обхванати, не само онези, които работят с извънборсовите книжа. И освен това, информацията за всички деривати би следвало да постъпва в търговските депозитари, което за сега не е факт. Търговията с валутни инструменти Да, тук авторът приключва. Трудно е да се чете нещо по тези въпроси, които, което не си писал. второ място, ние предпочитаме да се кандидатства за ограничена банкова лицензия, подобна във всяка държава членка. Ограничена означава да не могат да правят каквото и да било друго, освен клирингова дейност. На трето място, да няма оперативна, да не се признава оперативна съвместимост на тези субекти, докато в продължение на 5 години е, не са удовлетворявали регулатор. Fourth, third country CCPs should meet the same standards as those in EU in the EU in order to be used as EU actors. На пето място ЕСМА е, определя минимални стандарти е, за гаранционен депозит и обезпечение. В критични ситуации тези изисквания могат да бъдат повишени и фактически да се ограничи търговията. И на последно място, е, комисиите по риска на централните контрагенти би следвало да имат мнозинство от външни лица, така че да се отразява колкото се може по-широко мнението на пазар. Що се отнася до двустранните е, договорености, не всички деривати могат да бъдат достатъчно стандартизирани, за да преминат през централния контрагент. Изискването за обмен на обезпечение между страните и капиталното изискване е, за тях би следвало да е такова, е, че разходът за тях от гледна точка на риска би бил по-голям, ако се откажат от услугите на централния контрагент. Party risk, so to say CRD4. So on the trade repositories, uh, they first should record everything, even complex, non-standardized derivatives. Репозитарите би трябвало да отразяват всичко, дори търговията с нестандартни деривати, не би следвало да се предвижда възможността да се отчита пред надзорния орган вместо пред регистъра. И последно, за третите страни. А, това е трудно, това е трудно, не мога да го прочета, казва ораторът.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 debate that we tend to say is horizontal versus vertical. And, you know, I, I don't actually want things to only be horizontal. тези отношения би трябвало да бъдат триизмерни, така да се каже, нагоре, надолу, наляво, надясно, по диагонал и така нататък. Ам, да има конкуренция, т.е., но това да не се възпрепятства възможността за връзки между клиринговите къщи и борците. Стига, разбира се, тези връзки помежду им да не накърняват конкуренцията и да, и да е, не пораждат отрицателно въздействие върху цените на европейския пазар. А, така си представям аз нещата. А между другото, в Съединените щати се движат в е, същата посока. Е, по отношение на фьючерсните договори обаче, в щатите още не са стигнали до там. Е, и, и ние би трябвало да, да помислим какво да правим по-нататък, е, като е, се стесни полето на регулиране. Що се отнася до така наречените колегиуми. Онова, към което аз бих се стремила, е ясен процес на вземане на е, решения. Готова съм да подкрепя предлаганото от докладчика. Бих разгледала и някои други компромисни варианти, но не е възможно да, да, да въведем един затруднен, един тромов процес на вземане на е, решение. По отношение на пенсионните фондове, обменът на мнение с Гари Генслер е, проявява следният проблем. За, за обезпечението, което бихме приели е, в Европа. Е, в е, Съединените щати по закона Дот Франкс това не е било такъв препани камък, тъй като са приети далеч повече различни видове обезпечения. И би трябвало да, да продължим да, да наблюдаваме този проблем. Много е важно да не се приеме нещо, което би увеличило значителна степен разходите на пенсионните фондове. По валутната търговия съм съгласна с повечето от вече е, казаното. Да се принудят всички да правят клиринг би било грешка. Вътрешногруповите транзакции в рамките на, на една групировка не, не сме а, е, засягали. Аз а, е, първоначално а, е, казах, а, това в своето становище към Комисията за, по юридически поправните въпроси, а, че вероятно тези транзакции би следвало да бъдат освободени междувременно стигнах до мисълта, че, че би трябвало да има някои двустранни договорности, но, но дори и това е, е, не би било е, до край непропускливо, така да се каже. Въпросът за конгломератите също не сме го гледали. Трябва да се направи така, че крайният потребител на един конгломерат да бъде освободен. Вероятно бихме могли да заимстваме нещо от работата, която вече се върши по конгломератите. И най-сетне аз съм напълно съгласна, че трябва да, да схванем процесите в Съединените щати, доколкото е възможно да ги заимстваме. И така се връщам към началото в обмена на, на мнения с Кари Генслер се каза също, че ако се приеме нещо твърде е, фиксирано, така наречените вертикални силузи, и се стигне до несъответствие е, с това, което предвижда законодателството Дот Франкс, е, би могла да се прекъсне връзката от, между двете страни на Атлантик. Много, много и много са нещата наистина, но това са основните въпроси, които според мен са е, изключително важни и по които би трябвало да мислим още. Вернер. Да, аз благодаря за предложенията за изменения. Благодаря на колегите, които се изказаха. 488-то изменение. Той говори за бил, ба, стандартите за баланс. Какво ще бъде нивото 1, какво ще бъде нивото 2. Тук трябва да видим наистина какви регулативни инструменти трябва да включим. И в този смисъл смятам, че е важно да, да кажа, че, ще, че на 15 април излезе доклад на органа, който със седалище в Пазел. Това е доклад за напредъка на прилагането на различни класове деривати. От една страна имаме кредитите, обмена слоповете, т.е. деривати, които вече бяха споменати от колегите. Според до момента този въпрос трябва да бъде одобрен през, в средата на 2012 година от комисията като компетенция на ЕСМА. В последствие ще се спрем в преговорите си на този въпрос. Ние от наша страна също, така че нямаме становище в момента по този въпрос. На второ място Европейската Централна банка. Вчера получих от нея някои предложения, които още не съм споделил с колегите. Банката би искала да бъде консултирана по един или друг въпрос. Аз мятам, че това, че това желание е разумно и смятам да го включа в някой от измененията, така че обаче не евространите трябва да бъдат, не трябва да бъдат ощетени, т.е. страните, които не участват в еврозоната трябва да помисля върху предложенията на госпожа Болс и Шаран. Е, наистина трябва да се, да се опитаме да е, имаме колкото се може по-малко изключение, е, както по отношение на докладването, така и по отношение на задължението за клиринг. Трябва да имаме достъп до документи, дадете, това е ясно. И по един въпрос трябва да задълбочим дискусията. Това са така наречените пенсионни фондове. В е, Холандия, в е, Великобритания има големи пенсионни фондове, които по принцип не спекулират, но обезпечават дългосрочните си задължения и използват хеджинг за това. Въпросът е при какви обстоятелства трябва да бъде разрешен двустранен клиринг. Нямам, разреш... Е, нямам решение за този... по този въпрос и бих бил благодарен на всякакви вдъхновения от е, страна на колегите и на докладчиците в Сянка. Това е един от трудните въпроси. Иначе смятам, че не, мненията ни не се различават много, както каза господин Калуте, по отношение на спекулациите и търговията с храни и форажи. Там комисията предлага свой регулативен текст. Може да направим препратка в в преамбюла към този текст, но не смятам, че трябва да задълбочаваме този въпрос в нашия регламент тук. Но след 2 май се надявам да получа повече предложения и се надявам преговорите да вървят гладко, размишленията ви да вървят гладко. Благодаря. А, на 24 май вероятно ще гласуваме в комисия и за пленарно заседание се казва само, а, а, че е тази година. 20 ноември, като че ли. А сега ще минем към 10 точка. Това са схеми за гарантиране на депозитите. Това е докладът на Петър Симън. Разглеждане на измененията. Очевидно, че сме доста закъснели поради работата си по пакетът от 6-те. И така, че ако се ограничите в по-кратки изказвания, ще бъде много добре. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че може да наваксаме с времето. Имах до момента 215 изменения и благодаря на колегите за тях. Много от тези предложения подкрепят моите становища и концепции. Най-напред искам да се спра на следното. Имаше голяма подкрепа за а, за покритите е, активи като изходна точка. От друга страна, подкрепя се и въпроса какви активи, какви депозити могат да бъдат обезпечени, когато става дума за публични субекти. Е, по отношение на обхвата на обезпечаването трябва да намерим добър компромис. Освен това, имаше и е, изменение и предложение за временните високи сълда. Е, тук имаше също подкрепа за, моят, за моите предложения до кога е, имаше предложение за прага на обезпечаването. Може ли да бъде надхвърлен прага над 100 е, 000 евро? Освен това, имаше изменение по отношение на засилената роля на надзорните органи. Тук имаше изменения които се занимават с модела на кредитните институти. Е, кредитните институти препоръчва се да бъдат проверени за солидни финансови практики. Положително и подкрепящо по отношение на моите становища са измененията, които се спират на засилването на европейските механизми, а именно на обвързването с механизмите на ЕПА. Правят се предложение за механизъм, който да има възможност да предотвратява бъдещи финансови е, кризи, е, това е един е, допълнителен механизъм, освен механизма за гарантиране на депозитите. Има и предложения за допълнителна и по-точна дефиниция на депозитите, какво е депозит и какво може да се разглежда като не депозит. Е, колегата Козес е, подава едно изменение за таксите в зависимост от целите на депозита. Е, това е залегнато в проекто текста. Е, тук наистина имаме нужда от уточнение, за да избегнем всякакви а, е, неразумни и нежелани тълкования. Същото се отнася и за валутата, в която трябва да бъде изплатено обезпечението, дали евро или във валутата, в, е, на страната, в която се намира банката. Има и изменения, които до голяма степен обаче се отклоняват и критикуват основната е, посока на текста. Комисията предлага 1,5% покритие на депозитите. Е, Тук ние се занимаваме с въпроса до каква степен а, могат да бъдат покрити депозитите и как да се изчислят а, праговете. Целта, която аз предлагам, прага, който аз предлагам е 1%. А, Гражданите трябва да имат доверие в системата за гарантиране на депозитите. По този начин ще гарантираме и стабилността на пазара. По този начин и ще предотвратим намесата на държавата в екстремни ситуации. А чрез Базел 3 банката ще бъде освободена от прекалено голям натиск. Мисля, че трябва да помислим за това да заложим като прак 1,5%, но да дадем повече време на банките да постигнат този процент, като междувременно като междувременно гарантират 1% обезпечаване. И така моето предложение този 1,5% да бъде постигнат в рамките на 15 години. Освен това, критично дискутиране трябва да, да дискутиран трябва и да е въпроса за финансирането на система, дали то да е екс-анте или екс-пост. От колегите от Обединеното кралство дойдоха предложения, които вървяха в посока експост финансиране, финансирани системи. А, от, а както се вижда от моя доклад, аз съм доста критично настроен към, един, към едно такова предложение. В кризата трябва е, е, ясно е, че банките имат нужда от средства и е хубаво в а, добри времена а, да действаме контрациклично, т.е. банките в добрите времена да плащат, да внасят определени суми, които да могат да им помагат в критични ситуации. Освен това, мисля, че би било разумно, ако говорим за планова сигурност по отношение на банките, тогава те ще знаят какво ги очаква и няма да бъдат изненадвани в ситуация на криза. Също така противоречив, противоречива е идеята, на, за предварителна превентивна система на сигурност. Това е предложение, което противоречи както на моя текст, така и на предложението на комисията. И в момента някои банки имат схеми за гарантиране на депозитите, в които са вградени такива елементи на сигурност. Е, превентивната страна на тези системи е хубаво да се усили и може да се установи, че по този начин гарантирането на депозитите е по-удачно, защото по такъв начин обезпечаването е по-лесно. Сега вижда се, че има и точно противоречиви изменения, предложения за изменения, изменения, които искат превентивни мерки или пък prepay box. Има, това са екстремни е, предложения, предложения, които понякога даже е, казват, е, ние искаме сигурност, искаме превентивни мерки без предварителни условия, така че да има възможност за прилагане на мерки за сигурност, но от друга страна, когато се налага изплащане на обезпечение фонда, а не бива да бъде изпразнен. А, от друга страна, имаме измененията, които предлагат да има една граница, а един прак за от който е на стойност около две трети от, общата, от общите активи на фонда, който, е, които две трети да се използват за превентивни мерки. Мисля, че тук трябва да намерим един среден път между тези две екстремни становища, превентивните мерки и един, една е, чиста е, prepay идея. Освен това има и изменения, които се занимават с въпроса за средствата, за употребата на средствата от фонда и какви да са таксите, как да се плащат, например, такси в брой, но и по друг начин. Сега зная, че това е дискусия, която върви и в съвета в момента, по какъв начин да се плащат а, сумите за фонда. Имаше и въпроси, които се занимават с срока за изплащане на обезпечението. Има идеи за 20 дена. Мисля, че това е прекалено дълъг срок. Не може да се накарат гражданите да а, прекара 20 дена без никакви пари, но от друга страна разбирам, че сегашните системи не са в състояние да изплатят обещетението в рамките на 5 дена, 5 работни дена, да речем. Така че хубаво е да направим един преглед за покритите депозите. Нямаме такъв преглед до момента. Мисля, че тук е, трябва да постигнем един компромис. Аз вече имам предложение за такъв компромис. нека да изхождаме, е моето предложение, от срок за 5 дена, но да дадем и възможността на, пред, на институти, които не могат да спазят този 5-дневен срок, да могат да изплатят обещетението в рамките на 20 дена, като в рамките на първите 5 дена да могат да изплатят обещетение поне до 5000 евро. Това ще даде възможността на гражданите да разполагат с пари бързо. От друга страна, обаче, ще намалим натиска върху банките и ще е, зададем по-реалистични критерии и изисквания към тяхната дейност. Е, нещо друго, с което трябва да се занимаваме е начина на изчисление на вноските. От много от много изменения става дума, че е съществува недоволство по отношение на предна... предложението на комисията за индикаторите и осветляването на разпространяваните рискове. Е, тук има альтернативни ризикоспрайц, които са е, предлагани. Аз имам предложение в моя текст, който предвижда също един среден път. Нека тук да помислим за предложението на комисията като един стандартен модел – който може да бъде прият от дадена държава членка, ако този модел съответства на нейната банкова система, но нека да позволим на държавите членки да модифицират този модел и да, и да адаптират своите модели в съответствие с специфичната си ситуация, но тази адаптация трябва да отговаря на определени критерии и стандарти. Сега това е прегледа на подадените изменения от моя страна. Радвам се на бъдещата дискусия с колегите и с докладчиците в сянка и се надявам, че по много въпроси ще сме в състояние да постигнем компромис още тук в комисията. Благодаря. Благодаря. Това беше един много цялостен преглед на въпроса, но все повече закъсняваме. Първо ще дам думата на Вики Фор, защото знам, че тя бърза. Вики, имаш думата. Наистина, времето ми е много малко. Благодаря а, на всички, които са работили по този доклад. А, въпросът за гарантирането на депозитите е много важен не само как да помогнем на вложителите, но как да помогнем и за решаване на проблемите. Примерно средства, които са за гарантиране при прехвърлянето на депозити и така нататък. В някои страни се прави много повече, за, му казват много по-голяма помощ за рекапитализиране на някои финансови институции. Тук те не са равнопоставени в целия свят и в цяла Европа. Предложенията на комисията трябва да бъдат а, приложими при надзора на Европейският банков орган, а, за да се осигури равнопоставеност на всички участници има и тук различия в различните части на Европа, в различните региони. Малко съм загрижена това, че изключва, за изключението, което се прави по силата на първият абзац от 11 член. А, вероятно, а, то няма да е уместно. Наистина, трябва да поговорим за това дали експост или екс-анте трябва да а, действа системата. Важното е вложителите да си вземат парите колкото може по-бързо, ако банката фалира. И това трябва да бъде един цялостен подход. Откъде ще се вземат парите, е, е, каква трябва да бъде ликвидността на банките. И е, в съответствие с е, това, което са изискванията по Базел 2, съответните институции трябва да бъдат капитализирани достатъчно ликвидност да имат. Тоест да има средства на лице. Ако банката фалира, по Базел 2 се говори за тригодишен период на наблюдение. И аз в моето изменение предлагам че страните членки могат да имат подобен период на наблюдение, било ексанте, било експост. И след този период на наблюдение трябва да установят баланса, който да гарантира, че институциите нямат застрашени от фалит, че вложителите са защитени, техните депозити са гарантирани и е, че има, е, е, значи банките са в състояние да отпускат заеми на економическите субекти. Подобно предварително финансиране не обязателно ще има процикличен е, резултат. И във всеки случай е, е, то не трябва да бъде гарантирано от дънокоплатеца. Е, е, необходимо е съответните финансови институции да им се оставят достатъчно средства е, за тези цели. За временните баланси, нещо, което говорихме, временно високи, високи баланси, които временно са прекалено високи, те трябва да бъдат гарантирани, когато вече вложителя не е в състояние да премест, прехвърли влога си в друга сметка. Сега за срокът, дали да, бъде, да бъдат изплащани влоговете на Флирата банка за 5 работни дни или по някакъв друг срок, тук трябва да помислим за най-доброто решение, като се има предвид, е, че е, банкрутът може да настъпи е, в края на годината. Сега, колкото става дума за ниско риксови организации, трябва да видим а, какво се споменава в приложенията за. Благодаря. Бихме могли да и да ускорим нещата още повече. В противен случай ще трябва да отпаднат някои неща от дневния ред. Благодаря. Според мен има е, вече обсъдихме важните въпроси, които се задържат в предложението на комисията. И аз искам да благодаря на колегите за техните, за техните реакции. А, е, мисля, че е хубаво в края на краищата да не гласуваме за всичките 200 и повече изменения и се надявам да постигнем компромис, по много от тях. Е, според мен принципа, който е залегнал в предложението на комисията за е, Paybox е много важен и много разумен. В текста сме предложили конкретни системи за гарантиране на депозитите в различните държави членки. Освен това, сме помислили за доброволно променене на текста, на адаптиране на текста на комисията. Сега една банка може да използва е, част от е, е, средствата за гарантиране на депозитите за, за превентивни мерки, но това е доброволно. От моя гледна точка, мисля, че ще трябва да обсъдим тези въпроси по-подробно, като например и въпросите за праговете, въпросите за сроковете за изплащане на обезпечението и въпроса за средствата. Сега има някои изменения, които е, изискват по-дълъг срок за изплащане на обезчетенията. А същото въжи и за праговете на активите. Но, освен това, трябва да вземем предвид и становищата на Юри и Имко и да помислим и за специални разпоредби за отделни бизнес модели. Т.е. да сме отворени не само в посока нагоре, но и надолу. А, освен това, смятам, че изменението на господин Гозес е много интересно. То се занимава с фондовете, които трябва да бъдат използвани в спешни и кризисни ситуации. Мисля, че на неговата база, на тази база може да се постигне добър компромис. Волф е, има думата. Е, всичко бе казано, но не от всички спя, смятам аз, така че и аз ще кажа нещо съвсем накратко. А е, ние много добре се съгласувахме с докладчика. Аз приветствам този подход за Paybox, този подход да бъде приложен, но мисля, че обезпечаването на кредитните институти, това е също много важно. Трябва да помислим за този прак от 100 000 евро не всички са едини в това отношение. Имаме нужда и този въпрос трябва да обсъдим още по-добре за гарантираните, за гарантираните депозити и начина по който трябва да изчисляваме базата за гарантирането на депозитите. Аз съм за едно ексанте финансиране. Мисля, че ако имаме смесени форми, това би накърнило цялостната система. Мисля, че няма да можем да постигнем консенсус, а по-скоро трябва да гласуваме за едната или за другата система. А що се отнася до изплащането, това е един много прагматичен подход. Ако помислим за пет работни дни или една седмица, т.е. в този срок трябва да бъдат изплатени 5000 евро. Освен това, е, трябва да се погрежим за това, е, пейбокса да не бъде е, използван за погрешни цели, да не бъде злоупотребявано с него, да средствата да бъдат използвани наистина за преодоляване на трудности. Това беше от моя страна. Благодаря. Thank you. Jürgen, are you speaking? Благодаря, Йорген, вие? Да. Извинявайте, Свен, аз просто се обърках. Да, не, няма, няма нищо. И от моя страна мога да кажа, че аз съм съгласен с всичко, което каза докладчикът. Няма да повтарям всичко. Има някои разлики, но те не са маркирани огромни. Само две неща искам да подчертая. Първото е въпросът за това, какво се случва с разликата в риска и с различните средства, които отиват към системата, когато става дума за различния профил на риска. В член първи се говори за един стандартен модел, а пък член 11.3 отваря възможността за национални права, които трябва да отговарят на определени критерии. Но стандартният подход описва това, което е нормалната разлика при изчисляването на вноските и разликата варира между 25 и 75%. Хубаво би било разликата да е по-малка. Казва се, че в а, някой а, случай може да се а, свали изчислението до 37%, да се свали ставката до 37%, но не знае дали това е достатъчно, защото ако става дума за една инвестиционна банка, която самата има, а, а, има кредити и депозити, това е не знае дали е справедливо. Трябва да помислим по този въпрос и аз съм съгласен с докладчика, че тук трябва да помислим и за формулата в приложението. Трябва много да внимаваме какви ще са критериите за системата на сигурност, за да не накърним и да не оскъпим прекомерно именно стабилните финансови модели. На второ място искам да засегна въпро... въпроса за подобието на институтите, които е, приемат съответната система за сигурност. И с какво имам предвид? Имам предвид изменение 108 и 39, защото за малките институти, които имат структури, подобни на Централна банка, за тях ще има трудности, ако трябва да отговорят на критериите, които е, предлагаме ние. Освен това, мисля, че би било контрапродуктивно тези системи да се финансират експост, защото точно тези, които са заинтересовани от получаване на които, които трябва да изплащат обещетенията, ще профитират, ще се възползват от това експост финансиране. А това не е справедливо. Аз съм за превентивните мерки, подкрепям този подход в предложението на комисията и в сътрудничество с съвета би трябвало да се погрижим да поощрим финансовите модели за сигурност в финансовите институти. Мисля, че това би е, укрепило финансовия пазар в Европа. Юрген. Да, благодаря. Аз благодаря за досегашното сътрудничество с докладчика и искам да подчертая това, което всъщност вече беше казано, а именно, че комбинацията от двата модела за сигурност гарантиране на депозитите и сигурността за институтите, това е нещо, което ние приветстваме. Мисля, че това е една разумна комбинация. Е, екс анти или екс-пост финансиране, ние подкрепяме екс антифинансирането, така че този дебат за нас не, не е, това не е въпрос, който, по който трябва да взимаме решение. Освен това, Ризико спрец, това, което също беше засегнато, аз по принцип мога да последвам предложенията на Свен в тази област. Мисля, че е важно да, дойдем, да, да постигнем едно разумно решение и ако това е възможно, би трябвало да променим и формулата, за която стана дума. Благодаря. Right, uh... Thank you very much. Благодаря ви. С това приключват изказванията на докладчиците в сянка. Сега записали за, се за изказване съм аз и още трима-четирима колеги. Аз е, ще коментирам само въпросите, по които има някои различия. Що се отнася до местните органи и дали да бъдат оправомощени или не, аз се опитвам да разграничавам в зависимост от е, щата, от големината на администрацията, това дали е, е, има щатен финансист. Аз се опирам на опита си от Великобритания, като Ей, някой би проявил съчувствие към а, а, някои наистина дребни енорийски общински съвети, но, но има големи общински администрации, които а, би следвало да се грижат добре за парите си. А, вярно, някои пострадаха от а, исландската катастрофа, но имаха достатъчно възможности да се сетят на къде отиват нещата. Що се отнася до това дали да се финансира схемата предварително или последващо, по време на предишните разискания Кришан Еванс тогава бе докладчик и той бе доста скептично настроен по отношение на последващите схеми за финансиране, опасявайки се, че парите така и не биха били събрани, но пък, що се отнася до схемите ексанте, т.е. до предварителното финансиране, той също беше доста скептичен, че пари ще могат да се намерят. Ако се върнете на изказването му в пленарната зала, ще видите, доста е любопитно. Аз съм се опитала да, да балансирам нещата. Сега, ако се вземе средната капиталова база, т.е. ако банковата система е силно капитализирана, би могло да се предпочете последващо финансиране, за разлика от случаите, в които банковата система не е така високо капитализирана. Т.е. всичко ще зависи от риск опасявам се, че тези фондове могат да се използват за различни неща, които не са определено приемливи. Фондът във всеки случай би трябвало да, да служи за финансиране на продължаващото обслужване на клиентите, да получат достъп до своите пари. Но съм скептично строена по отношение на идеята тези фондове е, да се използват за е, рефинансиране, рекапитализиране на изпаднали в финансови затруднения банки. Що се нася до приложението, е, стигнах до извода, и то не за пръв път, все същия извод, че неща като различни видове класации, подкласации, показатели, коефициенти и прочие, трябва да бъдат огледани – е, мисля, че има някакво съзаклятие е, е, против нас, защото не ни се дава възможност да, да изменим приложението. Понеже тук като технически стандарти тези неща вероятно биха били възложени на комисията по линията на делегираните актове. Но да вземем рентабилността като показател за риска. Аз имам сериозни възражения по отношение на този показател. Да, високо рентабилното предприятие е, е и по-високо рисково, но, но, но не е ли а, а, това също така стимул за извличане на прекомерни а, е, печалби в определени области? So, so what I did as a compromise was to, was to leave the frame... Да, да, като компромис аз бих предпочела да се е, запазят показателите за риска с изключение на рентабилността. Е, и така че е, при това да се възпрепятства всякаква опасност показателят рентабилност да бъде вкаран отново чрез делегиран акт. Сега това може да не е оптималното решение. Може би ще трябва да, да кажем, че има някои аспекти на рентабилността, е, които са особено показателни за риска, че зависи от възприятия модел на водене на стопанската дейност. А, но поначало рентабилността ми се струва, е, е, ако бъде приета като показател за риска, един порочен стимул. Това беше от моя страна. Имам и някои други изменения, но те не се нуждаят от особен коментар. Нека чуем се, Лейн. Ще бъда кратка. Имам три неща, но първо бих искал да поздравя докладчика за е много силен, ясен доклад. Въпросът за валутата за валутата на депозитната схема по член е, комисията предлага е, да се спазва валутата на съответната сметка, което е просто и справедливо към е, вложителя. Да му се върнат парите такива, каквито ги е вложил. И аз призовавам комисията внимателно да помисли преди да промени това. Ако ще се настоява за промени, ще трябва да бъдат добре мотивирани. Е, в противен случай потребителите просто биха загубили от е, валутния риск. За въпроса за временните високи остатъци и е, определено трябва да включим този въпрос за преходен срок. 12-месечния срок за временните високи остатъци обаче е неприемлив. Е, е, после, както посочи е, господин Баус от НП, трябва да видим какви изменения ще ни предложат комисиите по становище, особено 33-то и 36-то по 14 член от Комисията за вътрешния пазар и потребителите. Потребителите наистина би трябвало да имат възможност да изтеглят депозитите си в случай на промяна на депозитно-гаранционната схема или профила на институцията без каквито и да било санкции. Okay, thank you very much. Uh, I'm now going to hand the chair over to Arlene as well. Благодаря. Сега ще предам председателството на Алин и нека чуем следващия. Благодаря, е, госпожо председател. Аз също поздравявам докладчика. Много добре се е справил по депозитно-гаранционните схеми. Въпрос особено важен за конкуренцията и стабилността на банковите системи. Депозитно-гаранционните е, схеми са особено важни, е, за да се задържат спестяванията в дадена страна, да се възпрепятства отлив към е, други страни. Е, и така една депозитна гаранционна схема би възпрепятствала някои проциклични въздействия на пазара, вероятно на гаранционната схема е и най-ефтиният начин да се поддържа стабилността на банковата и финансовата система като цяло. Е, разбира се, е, склонни сме да съдействаме на докладчика е, за постигането на компромиси. Аз смятам, че депозна гаранционната схема би следвало да бъде разглеждана като европейска, не просто като поредната класическа депозитно-гаранционна схема. И тя би трябвало да обхваща всички е, финансови институции, които приемат е, депозити. Всичко това се вписва е, в системата за финансов надзор, която създаваме в Европейския съюз. А, вече значи от 2013 година нататък на, на е, е, би следвало вече да, да действа и Европейски депозитно-гаранционен фонд, не, не просто национални фондове. Този въпрос не е решен все още, и, но, но независимо от това, аз разглеждам доклада като особено положителна стъпка напред. Благодаря. Господин Интрас. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се спра само на това, което до сега не бе коментирано. Присъединявам се към поздравленията за докладчика. Сега по обсъжданите въпроси Питам се дали този срок 5, съответно 7 дена е реалистичен. Знаете, в някои случаи един междубанков превод отнема поне 3 дена. Идеята може и да е добра, но, но на практика, опасявам се, е, не е възможно. От друга страна, трябва да се предвиди възможността е, да се защитят интересите на потребителите чрез определен срок. Не може да се допуска произвол в това отношение. После, моля да имате предвид е, две неща, които имат пряко отношение към доверието в системата и нейната стабилност. Ние тук изграждаме система, която се основава на доверието на една институция в друга. И, и ние сме предвидели решения, те са предвидени и в доклада, обаче аз се опасявам, че е, не е възможно е, една институция е, да поема задълженията на друга, особено в друга страна. Е, би трябвало да има средства заделени за гаранция и това би било по-солидна основа за доверие. После Въпросът за конкуренцията между гаранционните фондове. Между тях не би следвало да има конкуренция. Вероятно трябва да се въведе е, някакъв механизъм на предварително уведомяване от страна на гаранционната институция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 за промяна на гаранционния таван, на гаранционните условия. Е, пет месеца ми се струва твърде дълъг срок. Um, Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика но имайте предвид, че закъсняваме с половин час. Сега, при 320 изменения мога да си представя колко много работа ви предстои, за да обобщите всичко това е, в компромисни изменения, но, но нали, моля ви накратко да обобщите, за да можем да преминем нататък. Има около стотина изменения, които са от мен, така че това не е много голям проблем, а остатъка от измененията както казах, представлява добра изходна точка за компромиси. Всъщност дискусията днес само нагледява това, което не искам да повторя. Три неща искам да подчертая, обаче това, което каза колегата Нейтвас. Шесте месеца които трябва да преминат преди заявлението и изплащането на гаранцията. Това е нещо, което трябва да обсъдим. Също така и по отношение на планиране на сигурността и системата за сигурност, а именно предотвратяването на, на това един институт, който изпада в неликвидност, да преустанови всякакви обещетения. И на трето място сроковете за, обещ... за изплащане на обещетението. Ако а, помислим за петте дена, ако трябва да се сменя между валути, това би било голям проблем. Може би а, в един момент трябва да се намеси и още една трета валута, тогава срока изобщо няма да се спази. И освен това, системите за сигурност, които трябва да е, се влеят в една обща те, е, система, една обща мрежа за сигурност на европейско равнище. Сега това е естествено въпрос за бъдещи дискусии и колегата Санчес Пасейто говори за една такава концепция. Това е едната възможност. Другата възможност е да имаме една система от различни мрежи, мрежи на национално равнище, които мрежи обаче да са включени, да са координирани една с друга. И в този смисъл благодаря на колегите, които се включиха в дискусията. Благодаря и за измененията. The... Да, благодаря. Значи гласуваме на 9 май, за да сме готови за юли в пленарната зала. Следващия доклад схеми за гарантиране на застрахователни вземания. Проекта доклада го има. 77 са измененията. Господин Скинер е нашия докладчик. Имате думата. Първо, както е редно, бих искал да благодаря на всички, особено на, на докладчиците в сянка. Господин Карас, съжаление, не е тук, но Жан-Пол Гозе ще говори от негово име. сега, добрата новина е, че след разговорите с колегите докладчици в сянка е, има основание да се смята, че скоро бихме постигнали компромис по някои от основно важните въпроси. И Значителна част от индивидуалните изменения звучат много разумно. Така че, наистина, мисля, можем да постигнем съгласие помежду си и ще се получи много приличен доклад по инициатива който ще бъде основа за разискване и спорене, ако щете, с комисията по бялата и книга се надяваме комисията да се вслуша, разбира се. По големите, има, има големи въпроси. Е, значи, финансирането предварително или последващо, както и по отношение на депозитно гаранционните схеми. След това определението на понятието физическо лице. Е, също сме обсъждали този въпрос. След това приложното поле, живото застраховане или не, и е, какво да се прави в случай на бягство на капитали. Сега нека кажем, че едно застрахователно дружество, за разлика от банка, не фалира. Е, тоест, е, активите и пасивите остават за доста дълго време. Любопитно е, ако едно застрахователно предприятие е пострада от внезапен отлив на застраховани лица, административните му разходи намаляват в значителна степен, остава разбира се портфейла, така че повечето застрахователни дружества просто не изпадат в такава несъстоятелност по неплатежоспособност. Хората си получават парите. Значи трябва да бъдем предпазливи и също така трябва да, и трябва да си даваме сметка за сериозните разлики между банковото и застрахователното дело. Тоест, третирането не би следвало да бъде така а, шаблонно. А принципа а, за, по происход или съответно по а, място на настъпване на щетата е важен. Трябва да помислим за него. И в тази връзка настояваме колегиумите да си вършат работата винаги, когато имат презгранична дейност. И аз се надявам е, този принцип, при който националния надзорен орган е, консултира колегиално надзорния орган по местонахождение на клона да, да се прилага. Това е съвсем уместно. Край на краища става дума за защита на потребителите и вниманието ни трябва абсолютно да бъде насочено към това потребителят да получи онова, което е, му се обещава на един лист хартия, т.е. договора, за страхователната полица. Това също е специфика на застрахователното е, дело, за разлика от другите финансови услуги. Става въпрос за договор с е, своето обвързващо действие по отношение на страните е, и с възможности за защита по съдебен ред. Припомнете си случая за Sequitable Life е, в Великобритания. В край на краищата се стигна до това омбудсмана да се произнесе в подкрепа на, на всички жалващи се, на всички, които бяха внесли петиции до парламент. Е, значи тук има един е цялостен е, пакет от въпроси, е, който трябва да се разгледа. Дам си сметка, че застрахователното дело е доста разтревожено, т.е. неговите представители, но потребителите са не по-малко разтревожени. И следователно трябва да, да примирим едната и другата страна не бива прибързано да ползваме готови решения от области, които нямат нищо общо с спецификата на застрахователното дело. Много от вас са внесли изменения по отношение на разликата между живото застраховането и общото застраховане. С цялото ми уважение към тях обаче, трябва да ви кажа, че потребителите по общото застраховане могат да имат претенции не само по пътно-транспортни злополуки, но и по загуба на жилище, по неизпълнение, ако щете, на договорни задължения от туроператор или самолетна компания. А, така че не, нещата не са, не са така прости, колкото изглеждат. Що се отнася до съразмерността, до, до пропорционалността на риск. Ето това за сега, госпожо председател. Благодаря. Нека сега чуем докладчиците в сянка и след това всички, които желаят да се изкажат. От името на НП, господин Гозес. Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че за известно време не бях в залата и беше ми възложена задачата да, да, възложа, да ви запозная с позицията на докладчика в Сянка. Преди всичко благодарност на докладчика за неговата работа. Той разбира, че трябва да се оценят различните модели на застраховане и на базата на тази диференциация да се пристъпи към работа. А, това ще позволи да се дефинират различните подробности, които са все още неясни сега. Той подчертава значението за изключването на посредници при застраховането, предвиждане на мерки в случай на несъстоятелността за страхователните компании хармонизирането на сроковете на изплащане, на компенсиране на щетите е свързано с определени технически изисквания. Оценката на щетите обикновено е по-труден въпрос, отколкото при банките. И тук трябва а, да има установени процедури. И сроковете за обещетяване трябва да бъдат кратки, възможно най-кратки и да се спазват строго. Възможно е също така да се обсъжда въпросът за физическото лице в случай на несъстоятелност, директора ли ще бъде, администратора ли ще бъде и да, както докладчика го споменава, необходимо е да се направи разлика между застраховането живот и общите застраховки. А, значи, когато имаме модели за страховки живот и общи за страховки, трябва да си има предвид, че рисковете са различни. Лично пък аз бих добавил, че фондовете за гарантиране на застрахователите трябва да се намесат в най-кратки срокове. И а, когато става дума за общите застраховки, добре би било да се започне с трансграничните застраховки, преди всичко на превозните средства. С тях може да се започне. Това са забележките на докладчика в сянка и накрая добавих и моите забележки. Благодаря. Сега господин Шмидт от името на групата на АОД. Благодаря, госпожо председател. А, уважавам а, много Питер и, и неговата работа неговата компетентност и съм сигурен, че нашия дебат ще бъде плодотворен. Всичко това се отнася до защитата на потребителя. Но както Пет Питер ясно го заяви, има различни системи в Европа. Не всички, не във всички е, страни в Европа има подобни системи за гарантиране на, на застрахователните вземания. Това е нещо, което не трябва да се забравя. Вие споменахте, че е, е, отрасълът, в отрасълът съществува интерес към тази работа. Да, разговарях с представители на страхователната общност в къщи. Те са заинтересовани, разбира се, смятат, че нещата не трябва да отиват прекалено далеч. Те са за хармонизиране на правилата в цяла Европа. Но не трябва а, да изпускаме от внимание някои важни въпроси. А, нещо, с което се занимахме по време предишният мандат, а, несъстоятелност 2 а, и тогава взетите решения сега трябва да се прилагат разбира се, с, с а, преди всичко с цел защита на потребителя. Сега по отношение на изчерпването на фондовете, това е подобно както при застрахователните компании, така и при банките. целим нещо, което ще бъде от полза и за потребителите, но също така и за отрасъла, за страхователните агенти. И нещо, което често е било критикувано, смятам, че не трябва да създаваме регламенти, различни системи, които биха пречили на правилното функциониране на пазара. Не, не трябва да забравяме и, а, нивото на разходите, защото, както всички знаем, в крайна сметка тези разходи ще бъдат взети от джоба на потребителя. Няма безплатен обед, както е добре известно. И т.е. трябва да бъдем внимателни. Направил съм предложение за някои изменения по отношение на приложеното поле на директивата. не може да се смята, че застраховката живот е, е, е сравнима с, примерно, застраховката на жилището ви. Ако една застрахователна компания изпадне в затруднение, можете да прехвърлите застраховката си в друга застрахователна компания. Но както господин Клинтън каза, ако изгори къщата ви, в същото време застрахователят ви е, фалира, сте изправен пред сериозен проблем. Е, не знам, съществуват ли системи за е, гарантиране на това положение. Подобно е положението и с автомобилното застраховане. И може би има и по-добри, по-убедителни доводи от споменатите от мен. По отношение на финансирането, гаранционните фондове. Готов съм е, да обсъдим този и, и други въпроси, а също така и за финансирането е предварително или последващо. Съгласен съм, обаче, че необходимо е необходимо финансиране. Е, подкрепям принципа за подобно финансиране, но не трябва да създаваме система, която е, да е уеднаквена по най-малкият общ знаменател, по най-лошият е, сценарий, защото тя ще бъде прекалено скъпа. Разбира се, това са първи стъпки. Много важно е да се разбере какво е становището на комисията, а също така и на Европейската комисия по тези въпроси. Бяха повдигнати много въпроси във връзка с тази тема в цяла Европа, във връзка с направените предложения. Мисля, че с това мога да приключа за сега. Внесъл съм, както казах, предложение за изменения и получих така много учтиви отговори в рамките на една двустранна на, в рамките на двустранен разговор. Обсъдил съм ги с другите докладчици в Сянка. Мисля, че нямаме никакъв проблем по пътя към постигането на консенсус между докладчиците в тази комисия. Господин Гиголт. Благодаря. Има няколко въпроса, които бих искал да спомена. Ако една застрахователна компания фалира, за мен не е логично да има схема за обещетяване и цената и да се понася от потребителя. Разбира се, има и морални и други аргументи, но когато включите, включите договор за един застраховател, вие нямате възможност да прецените финансовото състояние на този застраховател, или той няма да фалира след 20 години. И затова е несправедливо е, застрахование да понася е, разходите. Тук става дума за разпределенето на отговорностите и да не се обременява с допълнителни разходи онзи, който се застрахова, поради опасността от това неговия застраховател да фалира. Това не е справедливо разпределение на разходите и затова съм скептичен към някои от измененията, които се предлагат към доклада на Пита. Втори въпрос е въпроса за предварителното и последващото финансиране и неговия механизъм. Обсъждахме го и общо, и двустранно с пита. Има така сериозни доводи, защо се спряхме на един сериозен елемент екс-анте за гарантиране на влоговете в банките, а това се отнася и до схемите за компенсиране на инвеститорите. Доводите влизат и тук. Очевидно трябва да регулираме застрахователните институции. Това беше целта и на а, несъстоятелност 2. Но когато повдигнем този въпрос, ни казват, ние нямаме ресурси да е, оценим е, комплексно е, рисковите модели. Но това поставя под въпрос уменията на уния, които работят в застрахователните фирми, застрахователните агенции и които се занимават с надзора. Ако е така, тогава е, регулирането никога няма да е достатъчно добро, нито надзора да е достатъчно добър, за да избегнем подобни случаи. В такъв случай редно е да се запитаме кое е по-справедливо, предварителното или последващото финансиране. Ако възприемаме ексанте, подхода за ексанте финансиране, трябва да, в него да участва и застрахователят. Наред с това, ако имаме външни фактори, които доведат до затруднения на застрахователя, както е случаят в момента, предполага се, че е, големите европейски економики ще имат проблеми с е, облигациите си, въпреки че економическото им управление е добро. Ако възникнат подобни проблеми, финансирането е експост ще има проциклично въздействие. Тоест, ако економиката е подложена на симетрични удари, въпросът е защо да нямаме тогава схема на предварително финансиране. И тук, при застраховането, както го имаме при банките. Не виждам каква е разликата толкова голяма. И накрая въпроса за вътрешния надзор – но тук трябва да сме ясни. Когато има един общ пазар, който искаме да имаме повече трансгранични договори, а това има значение за разширяване на възможността за избор на потребители, тогава трябва да имаме подобни норми в цяла Европа. А, ако става въпрос за субсидиарност, нещо, което Питър посочва, тогава а, няма да имаме достатъчно много общи норми, тогава сме изправени пред избора. Или ще имаме високо ниво на хармонизиране на нормите и ще имаме едно, един така, цялостен европейски подход или пък ще имаме ниско ниво на хармонизиране и тогава всяка страна отделно ще действа. Но аз съм обаче за е, сериозно уеднаквяване на общите норми. Норм, някои норми могат да бъдат по-взискателни на национално равнище, но в един общ пазар трябва да имаме общи норми. и тук идва и въпроса за а, това къде е седалището на застрахователя и къде е настъпила щетата. И накрая. И застрахователите не са банки но в крайна сметка те допускат подобни грешки. Много от е, клиентите на застрахователите ще получат много по-низки пенсии в крайна сметка, защото застрахователите са инвестирали в финансови инструменти, които не са донесли такава печалба, каквато се е очаквало но този въпрос трябва да бъде обсъден допълнително в контекста на кризата на еврото. Трябва да се каже, че няколко големи застрахователя се възползваха и спечелиха от операциите по спасяване на банките, които бяха изправени пред фалит. А, това са грешки, които бяха направени по време на кризата и мисля, когато разговаряме, Питър ще можем да се съгласим какво е справедливо и за застрахователният отрасъл, без да се преструваме, че не са допуснати никакви грешки по време на кризата. Госпожа Люлин. Госпожо председател, аз бих искала да се върна накратко на въпроса за измененията, които съм внесла. Някои с, от тях съм приподписала с господин Карас. Е, е, нашия докладчик Сянка, но тъй като господин Гозес вече говори от него, негово име, аз няма да се връщам в детайли на въпрос. Необходимо е обаче, според мен, да се ограничи приложното поле до физическите лица, понеже включването на юридическите лица би довело до прекалено сложна уредба. Също така предлагам таван горен предел на обещетенията на понесените загуби. Знам, че това не се споделя от всички, но аз смятам, че е, е, е, в случая за застраховката живот би трябвало да се разглежда като чисто и просто финансова инвестиция, както всички останали. И при това обстоятелство е един горен предел, да кажем на 10 000 евро, би било нещо съвсем нормално. Да се откажем от тавана е, би означавало целият сектор, цялото застрахователно дело да бъде изложен на системен риск. Ето защо аз убедително приканвам докладчика да се съобрази с моите бележки, които не са а, без значение. Благодаря. Приключихте ли? А, господин Клинц. Благодаря. Съвсем накратко. Най-напред този доклад покрива една, е, е, едно, една пропаст между различните системи. Има 12 различни системи на застраховане в Европейския съюз. Така че мисля, че това е един добър подход за хармонизиране на системата. Не съм съгласен, както каза и Питер, да прилагаме като допълнителна възможност екс-антифинансирането. Трябва да имаме едно финансиране, а именно аз подкрепям екс-антифинансирането. Не смятам, както казва Оле Шмидт, че застрахователното дело е под въпрос. Аз самия бях засегнат. Имаше, имах, при мен бяха влезли с взлом в дома ми в Брюксел, но нищо не ми бе откраднато. Въпреки това трябваше да си смена вратата. Въпреки това застрах, раз, застраховката не искаше да ми плати половината от щетата, Тоест, менеджмента, управлението на щетите в застрахователното дело е един принцип, който преобладава, така че това, което ние може да направим тук за потребителите е много важно. <clears throat> Факта, че Една застрахователна компания не може да фалира, това е съвсем правилно, а, което казва а, Питър. А особено, що се отнася до застраховките животно. За другите за страховки нещата изглеждат по-различно. Както в Германия, така и в Ирландия има случаи, които, където е, хората не, не са били обещетени. И така, много е важно да имаме хармонизиране в Европа, а не национални различни системи, които не са равнопоставени. Разликата между застраховка живот и другите видове застраховки, тя е ясна. И Хаусти Хоум Супервайзър. Тук въпросът е също важен, е, Equitable Life показа, че функционират. Надзорите в Обединеното кралство и в Германия не си сътрудничаха. По този начин нещата автоматично няма да се разрешат. Трябва да сме внимателни. Um, Благодаря. Нека чуем докладчика в заключение. Благодаря на всички за много полезните бележки. Е, независимо от оживения е, дебат, който водим, е, според мен е напълно възможно да постигнем съгласие. Независимо от това, че вие двамата там сте седнали един до друг, все <laughs> това няма да ни спре. Сега, това е доклад по наш почин, нали, по наша собствена инициатива. И а, това е, ни дава възможност е, да, да възразяваме, да спорим с комисията. В отговор на, на казаното от Жан Пол, и аз е, е пожелавам всичко най-хубаво на Отмар, е, който вероятно непрекъснато стои на телефона и поддържа връзка. Е, да, въпросът за трансграничните отношения е много уместен в автомобилното застраховане, в здравното, в живото застраховането и така нататък. Където и да отиде човек в Европейския съюз, при свободата на движение на хора и работници, застраховането ще играе решаваща роля за благосъстоянието на хората. Така че определено Имайки преди, че тук става въпрос за договори, за разлика от банковото дело, е, е необходимо да се предвиди е, повсеместно подкрити. Въпросът за физическите лица също. Оли, разликата между живото застраховане и общо застраховане. Вие казвате, че имате конкретни причини за включването на живото застраховането в приложеното поле. Трябва да помислим пак с тебе по този въпрос. Няма да е глупаво, но би било грешка, според мен, да се изключи от приложното поле общо застраховане. Нека да видим как регулаторите третират е, едното и другото застраховане. Има различни модели е, е, на изчисляване на риска в един и във втория случай. Значи, нека подходим интелигентно, диференцирайки нещата между едното и другото застраховане, вместо категорично да изключим едното. Значи аз няма да се, да се отнеса особено благосклонно към всякакви опити за изключване на някои подотрасли от застрахователното дело, не, независимо от аргументите. Тя разбира се възпрепятстването на пазара. Никой не, не иска да попречи на потребителя да се застрахова. Е, значи, колкото повече е, расте цената на застраховката, толкова повече рискът се прехвърля на обществото като цяло. Нали, е, знаете, е, в край на краища, като изгори вашата къща, спокойно може да пламне и къща на съседа. Кой ще плати тогава? Е, потребителят, в край на краища, може да плати сметката дори за това, тази гаранционна схема. Разбирам какво имате предвид, но, но нека все пак е, в търсенето на премереност да, да не ощетяваме едни потребители в полза на други. Сега, освен въпросът за страната домакин, страната по происход е, е, е важен. Отношението между двата надзорни органа по отношение на Equitable Life е, всъщност не, не сработи. Великобритания, между другото, <laughs> играеше роля и на домакин, и на страна по происход на Equitable Life. Е, ораторът говори извън микрофона, опасявам се. И е, ако си 2 действаше по това време, нещата ще да бъдат далеч по-добре решени. Е, Същност в резултат от е, случилото се с Equitable Life, проблема за отношенията между двата регулиращи органа през граница вече се решава. Сега имаме тези колегиуми на, на надзорните органи но, но преди да усложняваме нещата и да се впускаме в пореден спор по този, струва ми се, решен въпрос, нека го огледаме още веднъж. Сега, минимални стандарти, аз за това говоря в твоя доклад. Тоест, всеки може да ги завишава, ако иска. Е, някои се опасяват от минималните стандарти, но те вършат е, работа. Е, дали да се даде възможност растежа на определени защитни схеми в някои държави членки да продължи както е тръгнал, да вземем взаимно застрахователните дружества в Германия – сега, ако тръгнем към максимална хармонизация, трябва да видим какви биха били последиците. Последиците могат да се окажат далеч по-масштабни, отколкото си представяме. да ви дам един пример. Първо ешелония капитал на банките е в наличност, нали, в, в брой. Превишенията обаче за, по застрахователните фондове на на застрахователите, т.е. излишъка, който те генерират, не е в брой. Така че трябва да държим сметка за тези разлики. Между другото, е, също може да се каже и за практиката в Швеция. Така, различните тавани. Добре. Вие вероятно сте е, е, е, най-страшният човек в тази е, комисия. Е, е, много, много внимавам, когато споря с вас. Моля ви, не ме гледайте по този начин. Сега, ако всеки може да възприеме един холистичен, цялостен подход към нещата – е, вероятно ще можем е, е, да дадем приличен отпор на комисията. Сега за предварително последващо финансиране опитвам се да търся някаква златна среда. Аз лично бих предпочел предварителното финансиране. Да. В една страна, в която има значителни финансови средства и, и поети значителни финансови рискове, предвид възможността от внезапен отлив на капитали, струва ми се е, предварителното финансиране и е уместно. Сега, ако рискът е относително по-малък, ако Канграш става въпрос за е, своеобразна гражданска отговорност, т.е. за страховка гражданска отговорност, вероятно бихме могли да помислим за последващо финансиране. Надявам се, че е, не съм ви обидил, казва ораторът на госпожа Люлин, която става и напуска залата. Благодаря. Това беше един много е, детайлен разговор. Е, на 24 май ще гласуваме и да се надяваме на втората пленарна сесия през юни да бъде разгледан въпроса на пленарно заседание. Сега, комисията с голямо закъснение иска да коментира въпроса за депозитно-гаранционните схеми, който вече бе разгледан. Не бих искал да ви лишавам от възможността да коментирате, въпреки че сте закъснели, особено ако смятате да поздравите комисията и докладчика. Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите, аз ще коментирам и двата въпроса, и, банковите депозити, и застраховки. По последния въпрос, господин Скинър, благодаря ви е, за коментара и особено е, казаното от вас е, за свободата на движение на хора и основното значение на е, застраховането е, за това. Така че позволете ми да ви уверя, че ние много внимателно ще се вслушаме във вашите предложения. Пропорционалността е определено ключово понятие в случая. Ще разгледаме въпроса за отношението между живото застраховането и общото застраховане, за разликите между банките и небанките. По някои въпроси обаче трябва да сме наясно от сега, за да си свършим добре работата. Единият въпрос е е за ексанте срещу експост. Нека да не се заблужаваме. Финансирането експост е проциклично. Разбира се, по конкретните условия на предварителното финансиране може да се спори, може да, да се обсъждат нещата, но не бива да се е, подлага на съмнение самия принцип на предварителното им финансиране. Разбира се, нашето намерение далеч не е да дестабилизираме системата, напротив, да, да я укрепим колкото се може повече. Така че аз, аз приветствам работата на докладчика. Що се отнася до депозит на гаранционните схеми? Да, госпожо председател, ние високо ценим доклада. Шест кратички забележки. Първо, мнози направят връзката между депозит на гаранционните схеми, базелските стандарти и управлението на кризи. Да, разбира се, такава връзка има. Това, че банките са по-висока степен капитализирани, надяваме се с госпожа Ферера и с госпожа Гайро да а, а, изработим една добра схема за управление на кризи. Та колкото по-високо капитализирани са банките, толкова по-сигурна би била а, системата. Нека не, не влизаме в двойно счетоводство, точно защото банките са по-стабилни, за това 1,5% провизиране е, е подходящо proposal only the paybox function was uh, conceived. I'm afraid this is wrong. По-нататък, е, опасявам се, че някои не са разбрали неправилно. В предложението на комисията е, има далеч а, е, повече от това, което някои наричат почтенска котия а, за плащания преди месец някъде ние категорично заявихме, че държавите членки биха могли и би следвало да направят повече от превентивните действия, които предвиждаме ние. Що се отнася до принципа на предварителното финансиране, ние се въздържаме от всякакви проциклични действия. И а, най-добрият начин да се е, предотврати процикличния ефект на нормативната уредба е да се финансира предварително. Сега, е, за сроковете между 5 и 20 дена. Не може да си представите колко много банки е, е, идват в кабинета ми и ми казват, че няма да имат никакви проблеми с 5 дена срок и те не са най-големите. Е, основата за изчисляване на риска, ако искате да я разширите, толкова по-добре. Ние залагаме диференциация в диапазон 2,5 пъти. Ако искате да разширите диапазона, ваша работа. Но това няма да бъде ежедневен оперативен надзорен инструмент. Е, тази оценка ще се прави само веднъж годишно е, така че тук целта не е да бъде ограничавано рисковото поведение. Така че, нали, можем да разширим базата, е, но, но все пак не гледайте на това като на панацея. И последно, валута на обещетяване на депозантите. Вие добре съзнавате двете альтернативи. Вие, госпожо председател, сама формулирахте нещата е, съвсем правилно. Сега потребителят поема валутния риск в случай, че не му се изплати е, в първоначалната валута. Е, докладчикът поставя акцента върху времето, върху е, скоростта, с която бързо могат да бъдат превалутирани средствата. Да не говорим, че това само по себе си е сигнал посока кой е всъщност обект на защита? Потребителите или, или някой друг? Най-сетне трябва да изкажа съжаление за това, че е, предложението за взаимно спомагателните отношения не се приема. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Сигурна съм, че бележките ви ще бъдат чути. И сега бързичко последните два въпроса за днес. Е, ако не възразявате, е, колеги, е, понеже все още нямаме изменения по тези два проекта доклада, нека дадем повече време на докладчика и по-малко време на докладчиците в сянка. Така че, първо господин Хьокмарк, глобално економическо управление. Благодаря, госпожо председател. Представил съм доклада си, проекта доклада, вече е получих мнение по него. знаете, напоследък стандарен Poor излезе с преоценка на държавния дълг. А, на САЩ. Но това, което стане в САЩ, ще има въздействие върху всички ни. И това каква парична политика водят Съединените щати има голямо значение. Ние често обсъждаме значението на китайската а, парична политика и курса на китайската валута. Но необходимо е глобално економическо управление необходимо да имаме реалистични цели и да ги постигаме по възможност. Последния път, когато разговаряхме по този въпрос, се съгласихме, че имаме нужда от нещо по-ново. Не може да разчитаме вече на организациите, създадени след края на Втората световна война. Тези организации трябва да се актуализират и преустроят. Разбира се, създаването на някакво световно управление, световен мащаб няма да реши всичките ни проблеми. Но промените се налагат от настъпващите в света промени през последните 25 години. Световната економика се разви извънредно бързо от 1 е, милиард хора, които живееха в сравнителен просперитет, сега вече те се уредиха на 4 милиарда, които живеят е, в е, сравнително добри условия. И веднага проличават слабостите на старата економика, и нейната неспособност да се приспособи към новите реалности. И всички проблеми, през които се сблъскваме, много зависят от структурни слабости, вградени в старата економическа система. Мисля, че това, на което сме свидетели, е първо необходимостта да обсъдим държавните дефицити в световен план, а също така и паричната политика на отделните държави. Защото факта, че ние обсъждаме този въпрос, е, се дължи на това, че някои економики, особено САЩ, имат така доста свободна парична политика. И от тук идват повиците за различни мерки за контрол над паричната политика на страните. На Г-20 неговите решения, особено в началото на кризата, изигра значителна роля, като насочи вниманието към редица важни въпроси и призова към бързи мерки. И преди всичко е, е, споразумение е, економиките на една или друга страна да не се подават на повиците за протекционизъм. Мисля, че начинът по който се справихме с кризата беше доста ефективен, бяха взети важни решения. Проблемът е обаче, че много от тези решения всъщност не се прилагат достатъчно пълно или изобщо. И във връзка с това съществува липса на стабилност в световните економически структури. И за това в моя доклад аз подчертавам значението на Г20 като форум за световно економически е, разговори разговори, консултации. Но също така призовавам да се преразгледат съществуващите институции, преди всичко Световната търговска организация и МВФ. Г20 трябва да бъде много по-свързано като организация с стабилността и с институционната структура на Международния валутен фонд. Опитах се да бъда прям и да напиша как смятам, че трябва да се организира економическото управление? Как трябва да се надзирава паричната политика, валутната политика и необходимостта да се преодоляват големите структурни дефицити в някои от големите економики, за да може да се постигне финансова стабилност. Във всички тези области МВФ трябва да играе много по-централна роля, тъй като то е в центъра на нещата защото Г-20 така е не доста случайен набор от представители на държави, които зависят от поканата на американския президент. Затова смятам, че трябва все повече да, се, да мислим как Международния валутен фонд да бъде поставен в центъра на световното економическо управление. Ще спра до тук. Благодаря. От групата на социалистите, господин Штуде. господин е, Сиклуна. Искам да благодаря на господин Хокмар за доклада му, който представлява много добра основа за разговор. Той е добре дефинирал основните цели. Ако се попитаме какво всъщност искаме а, е, да получим от подобен доклад, преди всичко трябва да засилим начина по който Европейският съюз е представен в света като економически субект. Трябва да говорим с по-единен и по-силен глас по въпросите на световното економическо управление, отколкото до сега. А за да постигнем това, нужно е да бъдем по-добре представени в целия свят. Само тогава може да имаме централна, водеща роля – в е, реформите на промените, които ще настъпят в световната економика. Трябва също така да помислим отново за G20. Не искам да критикувам G20, но трябва да се попитаме, както и господин Хокмар го казва, какво всъщност е Г-20? Това е една институция, ако щете, от която ние се нуждаем, но трябва да преценим критично нейните слабости и положителни страни. За да може този форум да представлява интересите на всички страни. Не трябва да се забравя, че економическият пейзаж се променя непрекъснато с израстването, економическото израстване на Индия, Китай и други страни. В Бретън Вудс Силните бяха Великобритания и САЩ и това, което те казаха тогава, тогава това беше заложено в споразуменията. Така беше през 1945 е, година, нещата днес са доста по-различни. Трябва да укрепим тези институции, така че макар и те да останат независими, говоря за е, МВФ, Е, обаче трябва и те и Световната търговска организация по-добре да представляват е, съвременните политически реалности. Колкото до темите имаме няколко подобни. Международната ликвидност, например. Достатъчна ли е, недостатъчна ли е, къде да намерим балансът? Доларът, е един от най-старите въпроси, трябва да продължава той да бъде резервна валута за целия свят която играе важна роля в търговията, защото знаете, че е, най-новите, последните събития, така разклатиха самата основа на е, резервната валута, с която ние всички търгуваме. И в еврозоната. И тук виждаме, знаем какви са проблемите, но виждаме колко е трудно те да бъдат решавани. Още по-трудно, разбира се, е това да се направи на в световен мащаб. И накрая регулирането, когато економическите субекти са глобални по своя характер, регулирането добива нови измерения, това се отнася до финансовите стандарти, до нормите за одит. И трябва най-малкото да преразгледаме финансовите регламенти, както на отделните държави, така и на Европа, за да видим къде са крият проблемите. Значи, къде има несъответствия, които ни пречат да стигнем до глобално управление. Всичко това са важни въпроси. И може някой да мисля, че това са така чисто теоретични въпроси, по които разговаряме вече от много години но аз смятам, че те съвсем не са чисто теоретични тези въпроси, защото те имат пряко отношение към нашите национални економики. И знаеме, че економическото цунами, на което сме свидетели, се дължи на световните дисбаланси в економическото развитие. И затова с желание ще работя в тясно сътрудничество с докладчика. Благодаря, госпожа Хюбнер. Благодаря. Три въпроса ще спомена. Първо, нещо, за което говори Гюнар, Гунар, кризата очевидно разкри всички слабости, всички липсващи звена в съществуващите институции, Г-20 и други подобни. И смятам, че въпросът за тези неформални организации като Г20 е много важен. Те са и политически коректни, и прагматични в своя подход, но от друга страна те не са подотчетни никому, те не са достатъчно прозрачни и така нататък. Затова искам най-напред да подчертая, че трябва да помислим как може да подобрим тези институции, особено как може да подобрим тяхната прозрачност и подотчетност. Второ, в това, което Гудар предлага, във връзка с а, преодоляването на световните дисбаланси чрез световно управление – аз мисля обаче също така, че свет, глобално управление е необходимо поради глобалният характер на пазарите в нашето днешно време. Трябва да имаме това предвид, когато проектираме, така да се каже, системата за световно економическо управление. Не трябва да забравяме каква е пазарната тъкан, така да се каже, с която боравим. И още нещо, което смятам, че е важно. Съществуват много важни фактори на промяна в световната парична система. Свидетели сме на възникването една многополярна, многополюсна система. И тук трябва да настояваме на това, което ние като Европейския съюз предпочитаме да се получи от тази световна парична система. Господин Клинц, няколко кратки забележки. Съгласна съм с това, което казаха колегите, което каза Данута и други. Мисля, че когато за първи път възникна Г-20. Неговата работа беше ефективна, много големи надежди се му се, възлага, се възлагаха на тази организация. но Сега мисля, че тези надежди не се оправдаха. Националните съображения като че ли взимат връх над съображенията за общото благо. Трябва да помислим как да се организира Г20. Необходимо е някаква формална структура а, а, да се взимат а, задължителни решения. А, всеобщо задължителни решения. Защото сега се взимат решения, които имат само а, съвещателно значение. Нещо като съвети. И сега, когато подготвяме окончателния вариант на доклада, бих искал да помоля Гунар да обсъдим всичко това, за да може в окончателния вариант на доклада да отправиме едно послание, което да бъде единно, защото по такъв важен въпрос не трябва Европейския парламент да отправя няколко противоречиви послания. И сега докладчикът, за да приключим с дебата. Благодаря на всички, благодаря за разумните и конкретни забележки и предложения на колегите. Наистина мисля, че е важно да Европейския съюз да говори с един глас по въпроса на, на световното економическо управление най-голямата економика в света не е нито економиката на САЩ, нито Китай. Това е Европейският съюз. И трябва да използваме този факт в а, световен план. Разбира се, а, това зависи от реформите, които ще направим в нашите собствени економики, но в световен план трябва да вземем своето място и да имаме подобаващо влияние. А, второ, как да се направи Г20 достатъчно отговорна организация, как да бъде тя по-прозрачна. Също се отнася и до МВФ. Но изправени сме пред една реалност. Защото МВФ е една официална организация, в нея участват всички световни економики. Но Г-20, съгласен съм с вас, е, изигра своята немаловажна роля, но нейните заключения не са задължителни, разбира се, на тази организация. Така че не трябва да забравяме, че Г-20 утре може да стане на Г-5. И ако видите, погледнете списъка, по който се канят участниците, той така е доста случайен. Не може, значи, да разчитаме, че това Г-20 ще действа като една официална организация, която е подложена на изискванията за прозрачност. Необходимо е обаче да, се, да вървим към световно, към глобално економическо управление. Това въжи и за финансовите пазари. Необходим ли е общ подход към наблюдението на пазарната, на, на паричната политика, на структурните дефицити и всичко останало. Но колкото повече неща добавяме в тази кошница, толкова по-трудно изпълними ще бъдат е, целите, които, постижими ще бъдат целите, които си поставяме. Всички ваши забележки е, отговарят е, на това изискване, но се, пак се подчертая, много важно е да бъдем реалисти, иначе няма да постигнем нищо. Колкото по прозрачни, колкото по, е, е, е, прозрачна една организация, колкото по е, подотчетна, колкото по-прагматична, толкова по-добре ще действа. Това искаме да постигнем за Г20, както и за е, МВФ. Благодаря. Ще обсъдиме на 14 юни отново тази тема, а сега пристъпваме към последната точка от нашия дневен ред – и това е докладът на госпожа Есая за техническите изисквания за преводите и за незабавно инкасо в евро и изменението на регламента, който урежда този въпрос. Благодаря, госпожа председател. Времето не стига, така че ще се опитам да бъда кратка. Единната платежна зона в Европа е сериозна политическа инициатива, която последователно се подкрепя от парламента, от Европейската комисия и от ЕЦБ. Общо заето е, през 2008 година и 2009 година е, бяха заложени новите схеми на кредитни и дебитни нареждания. През 2010 е, е, година, близо две години след започването на системата, обаче, относителният дял на тези плащания е само 9%. Очевидно е, че е необходимо нормативно усъвършенстване. В две свои резолюции през март 2009 и март 2010 Европейският парламент призовава, цитирам, за ясен и подходящ крайен срок, не по-късно от 31 декември 2012 година, за извършване на преход към новите инструменти за преводи и незабавно инкасо. Най-спорният въпрос е, тук е, в регламента е, е крайния срок, един или два крайни срока, делегираните актове и прочие. крайните срокове. Предлагам да има само един крайен срок, за да се даде възможност за по-лесен и по-ефтен преход. Срока трябва да бъде две години след влизането в сила на регламента, за да се даде достатъчно време за извършена прехода и в онези държави членки, в които той до сега е доста бавен. Един крайен срок би упростил също така нещата с оглед на осведомяването на обществеността. Що се отнася по-нататък до делегираните актове, уместно би било комисията да получи по делегация правомощия за промяна на техническите, но само на техническите изисквания. Поради което е, много от е, съществените, според мен, изисквания – аз измествам от приложението към основната част от текста на регламента, при което фактически ограничавам обхвата на възможната делегация. И комисията, разбира се, винаги би трябвало да се допитва до заинтересованите страни. Съществените изисквания, които съм извадила от приложението, са в повечето от тях свързани с защитата на потребителите. По отношение на тези директни дебити или незабавно инкасо, основното е водеща роля да имат банките на получателя. Then about MIFs, which means multilateral interchange fees. The issue of MIFs is a complex one. The Commission proposes only cost-based R transaction fees when the payment is rejected, refused, returned. or по-нататък опитала съм се да постигна компромиси, като съм въвела продължаване на таксите при по-дългите преходни периоди, така че да се получи еднообразност във всички държави е, членки. Така, след това е въпроса за отказ от прилагането на някои условия. Необходим е преходен период, всъщност. Но преходният период трябва да бъде максимално кратък. Так, Много потребители е, може и да не знаят, между другото, че използвайки е, платежна карта в магазин, фактически генерират незабавно инкасо. Аз съм сигурна, че конкуренцията в тази област на картовите разплащания и, и преводните е, нареждания ще порасне, така че е, след 3 години е, е, всичко да е, съответства на регламента за единното разплащателно пространство в Европейския съюз. И последния въпрос е за а, големите плащания. Големите плащания трябва да бъдат изключени от приложното поле на регламента Това беше основното, с което бих искал да ви занимая в това кратко изложение и от сега бих искал да благодаря на комисията и на съвета, както и на докладчиците си в сянка за доброто съдействие до сега, очаквайки тяхното съдействие и за напред. Благодаря. А, така, значи от докладчите в сянка, тези, които са а, тук. Първо София Интвелт, Алде. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за това, че от самото начало привлече докладчиците от другите групи по един много активен и приятен начин. От името на нашата група аз е, в голяма степен подкрепям подхода възприят от докладчицата. Нещо се отнася до единния крайен срок и двете години. Да, определено е един крайен срок, но трябва да видим колко да бъде дълъг той. Колкото се може по-скоро, обаче, бихме искали. Ние, колкото е, се може по-скоро, предвид това, което е осъществимо, е, този въпрос не е от вчера. 10 години се занимаваме с него. Е, съгласна съм също така с вашия подход към ограничаване доколкото е възможно, кръга на техническите изисквания, т.е. те да бъдат изведени от приложението към оперативната част на регламента. И трябва да видим обаче в детайли, е, е, все пак да, да не се окаже, че някои абсолютно необходими технически изисквания са пропуснати. По отношение на междубанковите такси, е, имам някои въпроси, свързани с, с преходния период. Сегашната уредба така ли че ще изтече? Не си спомням точно кога, но след някоя и друга година. И сега предлагания преходен период а, а, отива отвъд тази дата на изтичане на срока на действие на, на сегашната уредба. Би трябвало, струва ми се в това отношение, да възприемем подхода на Европейската комисия за максимално бързо прекратяване на тази практика, понеже в някои държави членки тези междубанкови е, такси могат да се окажат препятствия за навлизане на нови оператори на пазара. Още две неща. Първо за е, осведомяването на потребителите. Аз получавам много е, твърдения от представители на отрасъла, че им е необходимо повече време, защото потребителите не са осведомени. Аз винаги им казвам, че какво ви спира. Започнете да ги осведомявате от сега. Защо да чакате до крайния срок или пък, не дай Боже, след него? започнете да се готвите от сега. И понякога се забравя, че крайният срок е, е абсолютно крайния срок, до който трябва да се свърши работата, а не, а не датата на която да се свърши тази работа. Знам, че това звучи революционно за някой. И накрая, мисля, много внимателно трябва да огледаме текста за всякакви възможни е, препятствия пред въвеждането на нови продукти, нови услуги, и навлизането на, на нови доставчици на услуги, които не са банки. Целта би следвало наистина да се създаде една платежна зона или зона на разплащане с съответния пазар, която да предлага колкото се може повече възможности на потребителите от страна на колкото се може повече доставчици. Така че трябва да се постараем да не е, поставяме препятствия пред е, евентуалното разширяване на този пазар с нови субекти, но аз съм сигурен, че в това отношение нямаме спор с докладчицата. Но сега господин Гиголт от името на зелените. Да, и от моя страна искам да благодаря на докладчицата и на доклад... докладчиците в Сянка. Знаем, че това е тема, която интересува много хора. Това е една област, където финансовите услуги са ориентирани директно към гражданите. Има проблеми в някои държави членки и в моята страна има такива. И, и става дума в крайна сметка за създаване на един зона за плащания в Европейския съюз. Така че хубаво е да имаме един крайен срок, в който, е, на който да има един окончателен резултат. Не зная дали ще е разумно да се отдалечава този, тази дата, този крайен срок, това само би увеличило разходите. Това би увеличило и бюрократичния натиск, който ще бъде поет главно от малките актьори. Бих предложил за 24 месеца да постигнем нашата цел. От друга страна, трябва да осведомим ем, възможно повече хора. Е, хората очакват от нас помощ при преходния период, е, когато се сменят номерата. Е, това може да стане чрез интернет, това може да стане и чрез изпращане на, чрез написване на е, номерата IBAN и BIG на съществуващите дебитни или други карти, банкови карти. Някои банки вече правят така но така или иначе банките трябва да са задължени да помогнат на своите клиенти. След европеизацията цените се покачват и това не го разбирам, това не би трябвало да се допусне. Трябва да имаме гаранция за пазарите, че цените за трансакционните такси няма да се повишат. Това не е допустимо за, едно, за една пазарна економика. Ако искаме да сме ефективни, то цените в съответната област не би трябвало да се увеличат. Имаме една разумна система – с, с, в лицето на схемата за директните дебити. Поне в Германия тази система функционира много добре. Има подобни системи в други държави, но а, тези системи трябва да отговарят на следните критерии. А, таксите за трансфера трябва да са никси, ниски. Освен това, не би трябвало в крайна сметка да получим един модел, който да не който да изисква от клиентите по-високи такси, отколкото в момента. Така че нашият модел е схемата за директни дебити, е, отговаря на тези критерии и аз бих предположил в бъдеще да имаме именно такъв модел, който да е поне толкова добър, колкото съществуващия в Германия. Сега няма нужда да навсякъде да се приеме немския модел, но, но модела, който ще приемем в Европа, трябва да предлага поне същите предимства за гражданите, които предлага настоящия немски модел. Освен това, гражданите трябва да имат възможност да имат контрол при трансакциите си. Когато един гражданин забележи, че има някаква нередност в неговата сметка, че са му теглени повече пари, отколкото той е теглил, той трябва да има възможност веднага да се намеси и банката да му помогне. Освен това имам един демократичен въпрос. От моя гледна точка, начинът по който се осъществяват плащанията в Европа е поставен под въпрос. Не може Европейския съвет за плащанията да се саморегулира, да се консултират експерти, но в крайна сметка решенията да се взимат от самия съвет, без да се взимат предвид мненията на експертите. Естествено, кредиторите трябва да знаят как да решат техническите въпроси, но аз смятам, че плащанията в Европейския съюз трябва да са структурирани демократично, а не кредиторите да решават по какъв начин да стават плащанията понякога и в ущърп на потребителите. Ето защо бих искал да се обърна с апел към е, всички колеги да защитят потребителите и да защитят демократичния принцип при плащанията в евро. Аз не смятам, не разбирам, защо и тук да не се прилага делегираните актове като възможност за решаване на ключови въпроси. Демократичните решения са в името на нашите граждани. Господин Хунтес от името на Зелените, Обединена левица, след това представителят на социалистите и демократите и докладчицата бих искал да чуем накрая. Бъдете кратки, след 10 минути приключва работата на преводачите. Благодаря, господин председател. Аз също поздравявам докладчицата за отличната и работа и направо към забележките. Мисля, че тук въпросът не е просто технически. Има, разбира се, технически аспекти и а, те трябва да бъдат приведени в съответствие с желанието за единно платежно пространство. Но в хода на дебата има три аспекта. Има ги економическите, има ги социалните аспекти също. Преди всичко целта ни е да защитим гражданите и потребителите. Значи услугата трябва да бъде надежна и при това без нарастване на цената. Значи трябва да бъдат защитавани интересите на потребителите, на клиентите, на банковите институции и разходите, цената на, на услугата не би следвало да бъде на гърба на потребителя. Тоест себестойността не трябва да се прехвърля на гърба на потребителя. И, всичко, и всичките банкови такси трябва просто да изчезнат. Е, понеже е, са крайно непрозрачни. Това е посоката, в която трябва да се движим, когато говорим за единно платежно пространство. По-нататък потребителите трябва да бъдат защитени от злоупотребите. Изследванията сочат, че измамите, злоупотребите в електронните е, плащания растат непрекъснато. Системата която е избрала комисията е ЕМФ. Аз не, не знам точно коя система би била най- най-подходяща. Е, е, докладчикът засяга е, този въпрос. Контролът общо взето се осъществява не от банката на клиента, а от банката на получателя. И ако станат някакви грешки, клиентът фактически не може да търси удовлетворение от банката си. После въпросът за информирането, за осведомяването на потребителите е много важен. Не е просто обаче. Особено за по-възрастните потребители, за тези, които не познават или не работят достатъчно в интернет, е, те трябва да бъдат е, правилно и дружелюбно осведомени. В крайна краща, ако ще е единно платежното пространство, всеки трябва да има възможност да участва в него. И последно, госпожа председател, за графика, съгласен съм, крайният срок трябва да е единен, обаче да се има предвид, че между различните страни има, има разлики, т.е. спецификата на страните е, трябва да се отчете и при това да се определи срок, който е достатъчен за постигане на необходимата хармонизация. Благодаря, разбира се, ние няма да въздържим от изменения и допълнения, но ще работим дух на конструктивност. И последният е, оратор от името на социалисти и демократи, господин Падар. Първо, благодаря на докладчицата, че от самото начало се стреми към консенсус. Според мен регламентът не се нуждае от някакви доказателства, то е ясно. Целта е да се довърши изграждането на единия пазар. Подкрепям докладчицата в желанието и да наложи единен крайен срок. Всякакви изключения, освобождавания да бъдат а, с кратък а, и предварително определен срок. Това беше. Благодаря. А, благодаря ви, докладчицата. И напомням на колегите, че крайният срок за измененията и допълненията е 16 май. Те първо ще имаме много възможности да ги обсъдим включително на 14 юни. Благодаря, госпожо председател. За мен е голямо удоволствие, че всички очевидно подкрепяме един ускорен график. Накратко бих искал да коментирам две неща. Съгласна съм с Софи Инфелд и с господин Санчес е, за информационната кампания. Тя наистина трябва да бъде много добра. Така че преходът да, да протече колкото се може по-плавно. Е, е, ем, след това въпроса за защита на потребителите, за условията, е, които се предвиждат в регламента и за това колко съществени са те. Сигурна съм, че внимателно ще разгледаме всяка от тези норми, за да се уверим, че те са правилно формулирани и наистина гарантират максимална защита на потребителя. Понеже без е, е, обществена подкрепа, това законодателство няма да сработи. Ето това са главните неща. Що се отнася до системата ЕЛВ, не съм на въпрос ли зададохте или, или просто не, заявихте мнението си, господин Кигол. Да, това беше една забележка, но вие може да гледате на нея като на въпрос. Аз, честно казвам, не можах да се ориентирам съвсем добре в превода от немски на финландски. Не, ние бихме могли в последствие да го обсъдим този въпрос, но за мен основно беше това. Трябва да се постараем системата, която бъде въведена, да бъде поне също толкова качествена, колкото онова, което вече имаме. Тоест повече Европа означава по-ефтини решения и, по- и по-висока степен на защита на потребителя. И това е постижимо. Не бива е, да се жертва една ефтина и, и ефикасна е, система в името на обща система, която обаче да се окаже не толкова ефикасна и по-скъпа. Една обща система за цяла Европа, преди всичко, във всеки случай трябва да бъде по-ефтина и в това отношение все още нямаме консенсус, по това ще трябва да работим, мисля. Да, да, нямаме време, прекъсва председателката. Е, ясно. Е, измененията ще е, уредят всички тези въпроси. Да, с този регламент съм сигурна ще увеличим конкуренцията и намалим цената за клиента. Благодаря. Благодаря ви. Остава ми само да ви пожелая весело прекарване на празниците, на, на Великден. Благодаря ви за съдействието. Следващото заседание в 15 часа следобед на 2 май.